colleagues, could you take seat, please? Let's start the meeting. Колеги, моля, заемете местата си. Нека да започнем работата. Много моля медиите да прекратат снимането, тъй като трябва да започнем нашата работа, приемане на дневния ред, така че сега можем да минем към точка трета. Паричен диалог с Марио Драги, председател на Европейската Централна банка. Много се радваме да посрещнем сред нас председателя Драги, президента Драги, който е тук в качеството си на председател президент на ЕЦБ, но също така и като председател на Европейския съвет за системен риск. Това е следващата ни точка от дневния ред. Ще разглеждаме по-отделно тези две точки. Придържаме се към дневния ред и на първо място започваме паричен диалог с председателя на ЕЦБ Радваме се, че можем да проведем този диалог с президента Драги, първият след вземането на решение от страна ЕЦБ за прилагане на разширената програма за изкупуване на активи. Парламента приветства тази нова мярка на паричната политика на ЕЦБ, която вече дава а, плодове и а, така, свидетели сме на а, подобрение на економическото положение и на подобряване на а, предаването на финансовите механизми. Различни бяха мерките, националните планове, новите фискални политики, както и а, струк, структурира, задълбочаване и по-добро прилагане на структурите реформи. Всичко това бяхше, беше застегнато в речта на президента Драги, като бе наблегнато на резултатите, които ще, ще бъдат заетост, економическо възстановяване. Сега първо давам думата на президента Драги, а след това ще продължиме с въпросите и отговори. Благодаря, дами и господа, депутати, членове на комитета ИКОН. Радвам се, че съм отново сред вас за първото си заседание с Европейския парламент през 2015 година. Много неща се случиха, откакто е, обсъждахме нещата през ноември миналата година. Литва стана 19-я член на еврозоната. На 22 януари обявихме, че възнамеряваме да разшириме програмата си за изкупуване на активи към облигации, държавни облигации. Тези изкупувания започнаха на 9 марта. Също така се нанесахме в новата си сграда. Също така и е, беше отпечатана новата 20-еврова банкнота. А на 9 на 19 февруари бе публикуван, бе публикуван за първи път протоколите на управителния съвет на ЕЦБ. Знам, че е, Европейският парламент и вашата комисия винаги са настоявали за това. Аз е, ще опиша с е, няколко думи разширената програма за изкупуване на активи и ще е, представя резултатите. Също, също но ще се опитам да е, е, почертая а, взаимовързаността между финансовата стабилност и паричната стабилност и макропруденциалните инструменти, с които разполага ЕЦБ в е, момента. Е, информацията и данните, с които разполагаме, доказват, че растежа набира скорост и това се дължи предимно на спада на цените на е, петрола, по-високото търсене в международен план и спада на стоеността на еврото спрямо другите валути. Тук в нашите прогнози на ЕЦБ това се изразява в нови цифри. В сравнение с цифрите от декември, пред прогноз за 2015 и 2016 година предвиждаме увеличаване на, на растежа с 0,5 и 0,4 пункта. Смятаме, че инфлацията в еврозоната ще продължи да бъде много ниска или отрицателна през следващите е, месеци, тъй като спада на цените на петрола ще продължат да се отразяват на тези цифри до края на е, годината. Е, надяваме се обаче, че инфлацията постепенно ще се увеличава до края на, на годината, като това ще се е, дължи на последиците от спада на стоеността на еврото спрямо другите валути и постепенното увеличаване на цените на петрола. Е, през 2015 година инфлацията е 0,0%, очакваме увеличение до 1,5% през 2016 и 1,8% до 2017 година. Целта е инфлацията да не продължи да бъде прекалено ниска за прекалено дълго време и затова управителният е, съвет въведе нови мерки през януари в разширената програма за изкупуване на активи. Това решение се основаваше на две съображения. Първо, смятаме, че скоростта и възстановяването за сега е прекалено слабо, прекалено уязвимо на второ място мерките, които е, бяха взети между юни и октомври и дадаха недостатъчно задоволителни е, резултати, тъй като те почиваха предимно на решението на банките да а, е, вземат назаем от Европейската централна банка и да заемат а, кредити на своите потребители. Затова трябва да дадем нов тласък на растежа и да имаме по-предвидима, по-контролируема парична политика, на 9 май започнахме изкупуването на държавни облигации като част от разширената програма за изкупуване на активи, което означава и интервенция на включените пазари за държавни облигации. Целта е пред до края на марта да извършиме покупки за 60 е, милиарда евро. За сега смятаме, че има достатъчно активи, които могат е, да бъдат е, изкупени. Обратната връзка с заинтересованите страни доказва, че програмата се провежда плавно и че на пазарите има достатъчно ликвидност. Нашата намеса е, ускори един тренд, който беше видим от известно време. Става дума за реинтегриране е, чрез финансовите пазари и различните юрисдикции на е, трансфера нещо, което започна през 2012 година. Но какво е новото днес? Е, ниските ликвени проценти се трансментират по цялата финансова е, верига и намаляването на е, заемането от страна на банки се отразява и на заемането от страна на потребителите. За това някои проекти, които на времето изглеждаха нерентабилни, се превръщат в привлекателни за инвеститорите. Разбира се, банките, които са е, са част от прегледа, от, на, който се извършва от нашата е, банка, доказ, доказват, че е, търсенето на, на, на кредити довежда до допълнителни инвестиции. Смятаме да продължиме това изкупуване до края на септември 2016 година или поне до тогава, до, до когато счетеме, че инфла, инфлацията е вече стабилна около 2%. Управителният съвет ще предприеме холистичен подход за е, оценка на е, начина по който се развива инфлацията. Целта е инфлацията да се стабилизира около 2%, като същевременно се създаде необходимото доверие за всички заинтересовани страни. В, при извършването на оценката управителния съвет ще вземе предвид тренд, инфлационните трендове, като остави на страна всякакви неочаквани е, явления, които се смятат за временни и които според нас не се отразяват на стабилността на цените. Целта е економиката отново да се възстанови. Е, фискалните политики обаче трябва да спомогнат за економическия раз растеж и основното е да се прилага строго и последователно е, пакта за стабилност и растеж. Структурните реформи трябва да се провеждат е, последователно и решително, защото по този начин нашите парични политики могат да бъдат по-стабилни и економическите оператори могат да се възползват от по-добрите условия и да се увеличи размера на инвестициите. Нека сега да кажа няколко думи по искане на координаторите на вашата комисия относно взаимодействието между стабилността на цените и финансовата стабилност. Знаете, че е, стабилността на цените е наш е, основен е, приоритет и е кондицио синекванон за финансова стабилност. Нестабилни не, не, не инфлационни развития могат да доведат до изкривяване на пазара и да бъдат вредни за економиката като цяло. Нестабилните инфлационни развития могат да комплицират начина по който се оценяват активите и да изпратят неправилни е, сигнали, които биха имали вредни последици за отпускането на а, е, кредити. Но това не е достатъчно за финансова стабилност. Неодавнашната криза доказа, че финансовата стабилност може да бъде застрашена, дори когато има е, стабилност на цените. Затова нашите мерки са необходими за постигане на е, най-важният ни приоритет е, стабилност на цените, но това може да има и някои неочаквани последици върху цялата финансова система. Ако, например, цените на активите се увеличат много повече, отколкото а, се очаква а, спрямо фундаменталите или когато доход, доходността е прекалено ниска, това може да доведе до задвижване на механизми, водещи до финансова нестабилност. времено, финансовата стабилност е, е условие за ефективно провеждане на парична политика. За да имаме наистина парична стабилност, трябва да има е, ефективно прилагане на е, механизма за парична трансмисия. Това обаче е, може да стане само ако цялата финансова система е нефрагментирана. Следим отблизо потенциалните рискове за еврозоната, включително прекаленото поемане на риск. За сега рисковете са ограничени, но ако те се появят, е, ще трябва да се прилага макропотенциална политика за решаване на проблема. Някои е, национални власти в еврозоната са предприели мерки, имайки за цел да предотвратят финансовия риск на национално равнище. Що се отнася до макропруденциалният е, преглед на банките от еврозоната, то той се извършва от ЕЦБ и е, националните власти. Е, ЕЦБ може да наблегне и да а, е, насърчи някои макропруденциални е, мерки, ако смята, че това ще бъде начин за а, смягчаване на системния риск. Националните власти разполагат с инструменти, които са включени в е, РКИ и ДКИ. И става, става дума за антицикличните капиталови буфери и буфери за системен риск. Могат да се предприемат и допълнителни мерки за намаляване на широките експозиции или е, увеличаване на капиталните изисквания за някои е, видове активи. За да могат да се използват тези инструменти колкото се може по-ефективно и да се е, консолидира финансовата система, Европейската централна банка и националните власти редовно обменят информация относно макропотенциалните политики. Европейската централна банка ще спомогне за идентифицирането на потенциалните рискове за стабилността и ще помогне за създаването на, коорди, на координирана, поли, е, координиран подход за провеждане на макропруденциални политики в Европейския съюз. Е, е, радвам се, че мога да е, разговарям с вас. Това е част от е, нашите задължения за отчет пред Европейският парламент, но същевременно е и източник на вдъхновение. Ще обсъдим въпросите, които не можахме да обсъдим в пленарна зала. Благодаря ви за внимание. Благодаря ви, господин председател Драги, за уводните ви думи и за това, че засегнахте въпроса за финансовата и ценовата стабилност. Въпроси, за които ви помолихме да кажете вашето мнение. Вие говорихте и за макропруденциалните инструменти в това отношение. Сега нека да започнем с кръга от въпроси и отговори. Нека господин Баус от НП да бъде пръв от координаторите. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин Драги, за нас е чест да ни гостувате. Може би се сещате за какво ще говоря. Ще говоря за Гърция. Европейската комисия смята, че финансовото положение в Гърция може да стане критично в средата на май месец. В началото предвиждахме Гърция да ни представи в края на април един каталог от мерки. Целта беше да не се стигне до обявяване на фалит. В рамките на няколко дни Гърция трябваше да представи програма за реформи. И аз бих искал да ви попитам, вие как смятате, че стоят нещата? Считате ли, че ситуацията вече е спешна? Някои национални парламенти вече одобриха а, отпускането на предлаганите фондове, но първо трябва да има изпълнение на план за реформи, нали така? На следващо място Европейската централна банка е основен играч – и вие ще предоставите повече ликвидност на гръцките банки. Бих искал да попитам как по ваше мнение може да се вземат предвид интересите на платците и интересите на държавните власти в Гърция. На следващо място, както и самия вие казахте, в началото на март Европейската централна банка започна да изкупува държавните а, дългове и аз бих искал да попитам, а, поддържате ли, продължавате ли да поддържате тази политика? А, не смятате ли, че тавана е прекалено нисък и не смятате ли, че това ще накърни интересите на а, спестовниците в Европейския съюз? Благодаря ви. Uh, Отговор на господин Праги. Смятам, че най-напред трябва да се сложи началото на един процес, който възстановява политическия диалог между гръцките власти и трите институции. По този начин ще може да видим и резултатите. Това е една добра перспектива за успешно приключване на прегледа по смисъла на настоящите изисквания, което означава, че има програма. Споразумели сме се по някои от мерките по тази програма, по други не сме тези мерки, по които сме се споразумели, трябва да имат по-конкретна форма, а тези, по които не сме се споразумели, също трябва да придобият някаква по-конкретна форма. Ето защо казваме, че този политически диалог започва отново. Доколкото разбирам, в момента, сега, в момента се водят дискусии именно по този въпрос – и аз съм убеден, че тези дискусии, базирани на добрата воля и на двете страни, ще доведат до желания резултат. Сигурен съм, че ще се стигне до успешен край на процеса по преразглеждане. Каква е ролята на Европейската Централна банка? Ролята играе ролята на Европейската Централна банка играе ролята на посредник между Европейската комисия и това се урежда по смисъла на а, законодателството за Европейския механизъм за а, надзор – Другия въпрос, който зададохте, беше свързан с ценовата стабилност и лихвените проценти. Ние смятаме, че възстановяването и инфлацията, както вече споменах, ще бъде 0 тази година, 0,5 до година, 0,7 по до година. И това зависи от пълното прилагане на нашата разширена програма за изкупуване на активи. Тъй като се предвижда инфлацията да се върне до равнище близо до 2%, това естествено ще доведе до падането на лихвените проценти. Осъзнаваме, че Тези, които имат спестявания, техните интереси няма да бъдат толкова добре защитени. Със сигурност всички ние осъзнаваме потенциала на финансовата стабилност. Знаем до какво може да доведе тази политика, но същевременно имаме мандат. И Репутацията на Европейската Централна банка и мандата на Европейската Централна банка зависи именно от тази цел. Аз съм уверен, че както това вече се е случвало в рамките на политиката на Европейската Централна банка, така и сега, след даден критичен момент, ще има и момент на подем. Да кажем, този път няма да е момент на подем, но ще има момент на пълно приемане. Поне така се надяваме. Благодаря ви. Сега от името на социалистите и демократите Якоб. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Драги, аз бих искал да продължа с въпросите за Гърция. Миналата седмица имаше много публично напрежение и Европейската централна банка дори сама понесе това напрежение, самите вие във Франкфурт, което показва, че понякога решенията не са толкова обичайни. И това въжи особено в случаите, в които няма ясен мандат. Не е ясен мандата по отношение на инфлацията. Вие се изказахте изключително ясно и вашата политика успя да ме убеди. Но бих искал да ви попитам за появяващ настоящата си система за ликвидност. Гръцкия банков сектор има ли проблеми с ликвидността или е, проблема се свежда до платежоспособността? Въпросът е доста технически, но последствията са изключително политически. Същото се отнася и до следния въпрос. Гръцкия банков сектор – ще може ли да запази или дори да увеличи своя риск от задлъжнялост. Та в този контекст няколко въпроса бих искал да ви задам. Как вие, който имате голямо поле на осмотрение, трябва да вземете трудно решение, ще успеете да се справите с техническите и политическите проблеми? Това е първият ми въпрос. На второ място. Какво могат да направят държавите членки, за да допълнят вашите усилия по количественото улеснение? Вие казахте, че те трябва да предприемат съответните реформи, но аз бих искал да попитам какви са тези допълнителни действия, които ви очаквате от тях. Thank you. Благодаря ви. В отговор на първия ви въпрос бих искал да кажа следното. Европейската централна банка е една от трите действащи институции и действа в рамките на разписан в законодателството мандат, а именно а, законодателството за Европейския механизъм за надзор и пакета от две законодателни мерки. Така че ние сме елемента на свръзка Европейската комисия трябва да се допитва до Европейската централна банка по някои въпроси. времено, както вие правилно посочихте, Европейската централна банка е от другата страна на полето, когато говорим за финансиране. Но Европейската централна банка действа на базата на съответните правила. Не ние измисляме правилата за Гърция или пък за която и да е друга държава. Ние чисто и просто следим да бъдат спазвани съществуващите правила. Както знаете, ние премахнахме някои тавани, защото облигациите на някои гръцки банки бяха преразгледани, за да могат те да попаднат в съответната схема. Но това се случи, когато очаквахме да има успех на програмата за преглед и очаквахме да видим резултатите много скоро. В този случай говорихме за един технически а, срок, в който не очаквахме изненади. И по-късно, през февруари тази година, Трябваше да премахнем това изключение, защото условията не бяха изпълнени. И бих искал да споделя с вас следното. През 2012 година, през август, имаше едно прескомунике, в което се казваше, че персонала на економическата мисия на фонда и на Европейската комисия приключиха днес визитата си в Гърция и обсъдиха економическата политика, за да се върне растежа и за да може да се укрепи данъчната политика. Целта беше да се укрепи доверието в финансовата система в рамките на програмата за а, спасяване на Гърция, която бе одобрена от трите институции. Дискусията на тази програма беше а, успешна и се стигна до споразумение за необходимостта от засилване на, на усилията в това отношение, за да се постигнат целите. Гръцките власти обещават в рамките на следващите няколко месеца да продължат да работят също толкова усилено, като а, тройката от своя страна очаква резултата през септември, за да продължи дискусиите такова през комунике не можеше е, да излезе през февруари. И именно за това трябваше да премахнем изключението. Ние обаче сме съгласни отново да върнем това изключение, ако условията за успешен край на програмата са на лице. Същевременно, ELA трябва да бъде на лице. И той е на лице, но има някои ограничения с оглед на възможността банките да използват тази система. ELA трябва да подкрепи гръцката банкова система и за да може да го направи и за да бъде изпълнена ликвидността на а, гръцките банкови институции, те не могат да закупуват Тибиус. Your, your second question is about the structure. Относно структурните реформи. Вие попитахте какви допълнителни политики са необходими, за да може нашата политика да бъде, парична политика да бъде ефективна. И както казах и в уводните си думи, Смятам, че тези допълнителни действия в рамките на структурните реформи на държавите членки могат да изиграят тази роля. Реформите в държавите членки са включени в нашия дневен ред – и тук бих искала да се е, разгранича от тези, които казват, че трябва да стимулираме държавите членки да извършат структурните реформи, защото се казва, че ако лихвените интереси са толкова ниски, държавите членки няма да бъдат стимулирани. Напротив, количественото улеснение, комбинирано с структурни реформи, ще доведе до допълнителни дивиденти и ползи за държавите членки, които пожелаят да го направят. По-низките лихвени проценти ще направят привлекателни непривлекателните преди инвестиционни проекти. Инвестиционните проекти ще се превърнат в действителни инвестиции само единствено, ако е, бизнес атмосферата е благоприятна за инвестиции. Ето защо структурните реформи се превръщат в съществен компонент за успеха на нашата парична политика. Благодаря. Thank you. Next speaker for the ECR. Благодаря ви сега от името на ЕКР, заместник председателя Сандър Лунс. Благодаря ви, господин председател. Ще се изкажа на холандски. След като разискахме по-техническите елементи, аз искам само един политически въпрос. На 23 февруари господин Дайсен Бум ни посети в комисията по економически въпроси и се заявиха, че има обсъждане на въпроса за излизането на Гърция от еврозоната. Или е, казано с други думи, явно, че никой не се, пред... не се готви за подобен вариант. В едно германско списание имаше интервю с главният анализатор на ЕЦБ, господин Гонзалес, и той каза, че има, три, че има няколко възможни модела за излизане на Гърция от еврозоната. Така че въпросът ми е да или не, смятате ли, че Европейската Централна банка би следвало да разработва подобни сценарии? и за това дали европейска, еврозоната ще може да преживее на подобно излизане. А по въпроса за количественото улеснение, една от основните ви цели, разбира се, е запазна стабилност на цените. Европейската централна банка е независима, никой не успорва този факт, но от друга страна трябва вашите действия да се придържат в мандата ви заложен от договорите. А ако погледнете какво представлява количественото улеснение и как се използва, то се използва за изкупуване на държавни облигации. Това не е ли строго забранено от договорите? Вторият ми въпрос, свързан за количественото улеснение, е следният. Ясно е, че данокоплаците от дадени държави членки гарантират държавния дълг на друга държава членка, което е един вид, който ги превръща в един вид еврооблигации. Това според вас е парична политика е и не смятате ли, че това е инструмент който трябва да бъде обсъден с Европейски парламент? Благодаря ви. On, uh, on Greece. Благодаря ви на въпроса ви за Гърция. ЕЦБ е наела анализатори на риска, които да анализират рисковете. Те и това правят и непрестанно изготвят редица възможни сценарии. Това е стандартна практика в ЕЦБ. Няма да коментирам публикуваните в пресата на скоро конкретни данни. Както вече казах, Гърция и нейните международни партньори сега трябва да се договорят за условията за успешното приключване на прегледа. Това в момента не е важната цел и гръцкото правителство трябва напълно да поеме ангажимента, напълно да обезпечи своите задължения към всичките си кредитори. Вторият ви въпрос. Питате дали количественото улеснение е инструмент на пръщна политика или не. Разбира се, ние сме убедени, че това е един инструмент на паричната политика. Ние купуваме а, на вторичните пазари, както го предвижда договорите. По този въпрос беше дадено беше засегнато и в становището на на съда и а, в него се заявява, че нашите действия в, в, по количественото улеснение отговарят на съответните разпоредби от а, договорите, така че ние възприемаме количественото улеснение като инструмент на паричната политика. Благодаря ви. Thank you. Благодаря ви. Да, действително, договорите ясно разпорежда, че е забранена покупката на първичните пазари. От името на Ауде думата има госпожа Кора Ван Нилдехолцен. Не, извинете, си Колар. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви се присъщите днес след вас. Аз искам също да обърна внимание на, едно, на един на един политически аспект, но най-напред бих искала да ви благодаря за способността ви да мислите на краткосрочен и дългосрочен план в контекста на криза, като кара повечето управляващи да гледат само в много краткосрочен план. Съвсем наскоро направихте забележително изказване в Франкфурт, където заявихте, че трябва да направим стъпка напред, да преодолеем правилата, които малко или повече се спазват и да се създаде една институция, която да има право на осмотрение и преди всичко да бъде по-дочетна, да носи отговорност. Също ще задам въпрос, който може да ви изненадва. Възнамерявате ли да продължавате да се вписвате в а, формата на четиримата председатели? Защото има толкова много идеи, че най-вероятно в един момент а, няма да може да продължавате с вашите сценарии и ще се наложи да намалите амбициите си И ще опитате да убедите останалите при това положение, ще промени формата на диалога си. Защото е много възможно ви да предложите идеи, които да не могат да, да бъдат подкрепени от останалите институции. Вече се озовахме в създадена на улица. Припомняме, че имаше доклад на четиримата председатели, които бях, който беше обект на много добър синтез на господин Ван Ромпой. Uh, който си остана някъде този синтез и този доклад в чекмечетата на, на националните правителства. Така че не смятате ли, че е по-добре да запасите сегашното си място и откровеността, с която разговаряте с нас в момента? Благодаря ви. Thank you. Благодаря ви. Аз също много държа на свободата си на изказ. И поне сега съм убеден, че ще успея да я запазя течение на времето, въпреки всички препятствия. Не искам да отбележа няколко неща. Първо, докладът на четиримата председатели от 2012 година постигна напредък не само на думи, но и по същество, защото възоснова на този доклад беше създаден Банковия съюз, единият механизъм за преструктуриране. Това беше ну, една количествена и качествена промяна през 2012 година. Така че докладът не си остана само празни думи. А по въпроса до, за следващият доклад на четиримата председатели, мога само да кажа, че работим по него. Прекалено рано е да се предвиждат резултатите, но става все по-ясно, че колективно трябва да, за, да запазим способността си да размишляваме на две равнища една страна на краткосрочно равнище, от друга страна на дългосрочно равнище. В краткосрочен план трябва да признаем, че някои от идеите ни в момента не могат да се реализират от политическа гледна точка или могат да се реализират в много ограничена мащаб. Това обаче не бива да е причина да не мислим и в дългосрочен план и не бива да ни възпрепятства да правим твърдения и предложения за усъвършенстване на Парижния ни съюз. В момента Парижния съюз не е идеален. И лесно можем да го заявим излизайки от кризата. Бъдещия съюз е прекалено уязвим, защото той е незавършен. И за да го завършим, трябва да напреднем по економическият е, и по фискалния съюз. Дали тези стъпки напред ще бъдат постигнати в е, краткосрочен и дългосрочен план, зависи от политически съображения. Но аз не мятам, че не бива да се отказваме от е, опитите си и възможността си да обсъждаме тези въпроси на дългосрочно дългосрочен план, просто защото те не могат да, се, да бъдат изпълни в краткосрочен. Благодаря ви. Според мен сътрудничеството му ще имате председатели е добър пример за това как може да се напредне в рамките на общностният метод. Мария Матиев от ГУЕ. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Драги, че сте тук сред нас. Както правилно казахте, от последната ни среща доста неща са се променили. Сега, вие спом... споменахте новата сграда на ЕЦБ във Франкфурт обаче не, говори, не казахте колко струва тя, защото много е лесно да се говори, че другите харчат много, а да не говориме колко харчим ние. Сега ще се върнем към Гърция. Вие се опитвате да оправдаете всички инструменти, всички мерки, които се предприемат и които имат за цел стимулиране на инвестициите. Но независимо какви термини използваме за Гърци, това, което прави ЕЦБ, това е шантаж в Гърция. Затова моя първи въпрос е следния. Осъзнавате ли, че, че този, шан, този шантаж на, на, на, на, на практика застрашава цялата парична политика? Паричната политика политика всъщност на е, е, ЕЦБ е да дава пари на едни, като задушава други. Вие казахте, че има специалисти, които предвиждат възможността Гърция да излезе от еврозоната, тъй като не се прави никакво усилие за задържане на Гърция в, евро, в еврозоната. Единствените усилия се извършват от градското гръцкото правителство. И второ, вие говорите за е, финансова стабилност, което трябва да, трябва да бъде наистина нещо основно. Какво точно наричате вие финансова стабилност? Положението в различните страни е много различно, а в някои страни, като Португалия, например, трябва непрекъснато да бъдеме е, натискани и унижавани. Е, от една страна трябва да се намерят пари за задоволяване на е, е, кредиторите, от друга страна народа издъхва от мизерия. Какво трябва да се направи според вас? Не, нека да израза несъгласие към по много от нещата, които казах. ако ли не всичко. Шантаж за Гърция. Да, имайте предвид експозицията спрямо Гърция. 110 милиарда експозиции. Това е равно на 65% от БВП на Гърция, т.е. най-голямата експозиция в еврозоната. Така че кой, какъв, за какъв шантаж става дума? А, ви, защо вие мислите така? А, ние не сме създали а, правила за Гърция. Гър... Правилата съществуваха и те трябваше да бъдат прилагани. А, прагове, тавани, просто трябваше да се спазват правилата. Аз а, все още смятам, че нещата ще се оправят. Вие казвате, че смятаме, че Гърция ще излезе от еврозоната. За момента това не е в никакъв случай на дневен ред. Но ще дойде време, в което ще истина ще има, ще има реконструиране на диалога и нещата ще тръгнат в правилна посока. Порту, Португалия в, в, в момента е в състояние да събира плодовете от политиката, която се прилагаше през последните години, реконструиране на стабилността, за, за заетостта се увеличава, стабилността е все по-голяма, така че това е една от една от страните, която е пример за възстановяване а, в а, еврозоната. Да, господин Драге. А, да, намалява се безработията, но защото просто повече от 300 хиляди души напуснаха страната. За това всъщност се намалява безработицата, а не защото има по-малко безработни. Uh, Аз е, повтарям, че е, Португалия в момента се възползва от е, положителните резултати на, прилож... на приложените политики. Но просто миналото и най-лошото е вече в миналото. Филип Ламберт. Господин Драги. Не всички виждат наистина възстановяването и растежа така, както вие е, ги виждате. Ако операциите на ЕЦБ са автоматични, в крайна сметка те могат да се извършат от компютри. Не смятам, че това е целта. Така че е, смятам, че всъщност ЕЦБ разполага с много марш на а, е, а, е, за действие. Много от а, вашите от членовете на управителния съвет смятат, че спеш, механизма за спешна ликвидност а, функ, не фун, не функционира добре. И защо сте избрали точно този таван от 15 милиарда? Защо не 15, 5 или повече? Защо не се прилагат същите тавани, които се прилагаха на времето за Ирландия? в, в момента няма споразумение по програмата е, за Гърция. Е, тоест има предвиждане за споразумение, но няма истинско споразумение. И тук и в, и в този смисъл смятам, че вие разполагате с марш, т.е. да е, да решите да приложите програмата или да не я приложите. Така че какви са условията, които трябва да изпълни Гърция и кредиторите, за да, за да се промени е, тавана или да се. Е, кой, който до сега е, е бил е, фиксиран? Thank you. Uh, just a... Благодаря. Първо 15 милиарда тавана е, от 15 милиарда не е наш таван, а той е фиксиран в е, програмата, е, прията от Еврогрупата. Второ, вие сте абсолютно прав. Оценката на резултатите не е е оценката на вероятните резултати не е оценка на резултатите. Това е един, една динамични, динамична оценка, която много често се изисква от страната, която се оценява през 2012 година. и съобщението, което а, бе направено тогава, можеше да, бъде, да се резюмира в две думи. А, необслужване и неплатожеспособност. Кол, колкото повече е, колкото повече има летливост, колкото по-малко има стабилност, толкова по-лошо за банките, толкова е, е, по-нестабилно по ще бъде финансовото положение. Както казах, експозицията в Гърция беше 50 милиарда през декември. Междувременно тази експозиция се отвоили, така че в никакъв случай не може да се говори за шантаж на ЕЦБ спрямо Гърция. Просто не приемам това. Благодаря ви. Марко Зани. Благодаря ви, господин председател. Още веднъж бих искал да се спра на количественото улеснение и ефекта, който се очаква върху еврозоната. Имаме известни прогнози, прогнози извинете, за паричната политика на Европейската централна банка, но всички знаем, че тези прогнози се базират на по-високи нива на лихвения процент. Да, а, говорим за положителна тенденция, но а, Същевременно Европейската централна банка твърди, че количественото улеснение и паричната политика действат само защото а, перспективите за инфлацията и економиката в еврозоната а, са положителни. Не е ли опасно да бъдем толкова оптимисти, такива оптимисти и да се базираме на такива положителни прогнози? По отношение на инфлацията, по време на вашите конференции и скорошни изказвания, вие отново е, се показахте голям оптимист. Този оптимизъм може ли да бъде показател във връзка с очакваните нива на инфлацията? Не трябва ли да бъдем малко по-точни, когато правим прогнози за ръста на инфлацията. Нуждаем се в по-последователни показатели във времето. Нуждаем се от период от време, в който да се види промяната, до която е довела паричната политика. Тоест не трябва ли да се базираме на някакъв, някакъв период от 5 години, а не за период от 2 години? случай с инфлацията, например. Тези прогнози ни показват, че не са изминали дори две години, откакто сме си поставили целите. На следващо място. Бихте ли могъл да ни кажете малко повече по отношение на ползите за частните инвеститори от новата парична политика? Ще бъде ли тя прозрачна при извършването на сделките? Благодаря. Okay, the way, the way, um... Господин Драги, няма някаква циркулярност в съждението ми. Напротив, много съм последователен. Казвам, че експанзионна парична политика ще води до увеличаване на очакванията за ръста на инфлацията в средносрочен план. Точка. Когато прогнозите се повишат с нула номинална стойност, реалната стойност пада. Когато реалните стойности спаднат, се, подобрява економ... се подобряват инвестициите и е, економическата атмосфера. Това не се случваше преди е, да вземем решението за количественото улеснение. Прогнозите за инфлацията се влушиха, което доведе до увеличаване на лихвения процент. Увеличените стойности на инфлацията в рамките на прогнозите, прогнози, които бяха направени през ноември и декември, ни показаха, че затягането на политиката може да се приравни на последното падане по номинална стойност. Това означава, че трябва да имаме по-низки номинални стойности и експанзионна парична политика. С количественото улеснение виждаме сега, че ако вземете който и да е показател, трябва да го гледате в средносрочен план, така че прогнозите са по-положителни. Разбира се, това ще отнеме време ще имаме постепенно, бавно подобряване, като разбира се, може от време на време да се връщаме и назад, защото много дълго време имаше инфлация и има известна инерция в показателите. Всички наши прогнози са в средносрочен план. Както вече казах, нуждаем се от устойчив, ако не се лъжа, устойчива, ако не се лъжа, използвах термина устойчива корекция. Не говорим за някакви временни подобрявания на ръста на инфлацията и не взимаме в никакъв случай решения на базата на цифри в даден момент. Нашите прогнози зависят от пълното изпълнение на програмата. и от това, което виждаме на пазара до сега, смятам, че сме на прав път. Разбира се, можем да кажем, може да има прогнози, според които инфлацията ще се върне на 2% и да падне дори под 2%, но всичко зависи от валутния обмен. Не трябва да пренебрегваме и този фактор – И на следващо място прогнозите за покачването на цените на петрола. Както вече казах, изпълнението на тази прогноза зависи от цялостното изпълнение на нашата програма. 60 милиарда на месец до септември 2016 година се предвиждат. На втория ви въпрос за прозрачността, честно казано, не ви разбрах въпроса. Thank you. Next speaker, Бернар Моно. Бернар Моно е следващият оратор. Заповядайте. Благодаря ви. Добър ден, господин председател. Два въпроса. След като изстреляхте всичките си пар... патрони, вие изцяло постъпвате по неконвенционален път, като изкупувате дълговите облигации на държавите членки. Така се стига до обесценяването на еврото. Паричните пазари видяха някакъв подем, но както знаем, в момента там има рекордни стойности. Миналата седмица на супранационално равнище вие лансирахте политиката си на количествено улесение за 18 месеца или това е за 140 милиарда евро не използвахте паричната политика за друга цел, освен тази посочена в член 127.1. Погледнете и член 123. Не използвахте паричната политика за целите на обменния курс, член 219. Освен това, всички видяхме, че вашата политика на количествено улеснение, което предвижда 80% изкупуване на задлъжнялостта на държавите, представлява много голям процент от работата на Европейската Централна банка. Според моята партия, това полити... тази политическа намеса слага началото на края на европейската валута. Първия ми въпрос. Рано или късно Европейската Централна банка ще трябва да обяви края на единната валута. Защо тогава а, не започнем всички заедно, вместо да спасяваме тази единна валута, да се връщаме към националните си валути. На следващо място, този капан за ликвидност, който представлява количественото улеснение, смятам, че АДС и различните облигации и а, така нататък не са включени. Вие казахте, че всички хартиени активи, освен златото, се включват. А единственият валиден актив е златото. Вие умишлено надухте а, отчетите на всички банки в еврозоната. Имаме наистина фалшиви активи. Достатъчно е да а, видим становището в това отношение. На следващо място, вие искате след време да намалите ликвидността, но помислили сте за финансовите последици от излизането от тази програма. Какви ще бъдат тогава валутните курсове и на кой ще продадете тези а, рискови активи? Благодаря. Well, first of all, let me say... Отговор. Нашата парична политика постепенно си пробива път към реалната економика. Това отнема време, но виждаме, че се случва. Сега последиците са само върху финансовите пазари, както това стана през 2012 година и вземането на решението през август за ОНТ Видяхте как пазарите възвърнаха доверието си и това беше изключително важно. Засили се и доверието в еврото. Същевременно мина много време, докато се видят резултатите в реалната економика. Сега обаче ги виждаме. Виждаме ги посредством различни показатели. Ръста на отпускане на заеми е, в банките намаля, лихвения процент също намаля така че, както вече казах, не трябва да бъдем излишно оптимисти, но нека все пак да бъдем по-оптимистично настроени в сравнение с нашите виждания от преди 3-4 месеца. На следващо място, вие малко си противоречите. От една страна казвате, че ние отново национализираме валутните политики, а от друга страна казвате, че финансираме държавите членки. Вие на страната на кого сте? Аз мятам, че следим спазването на, цен... на правилото за стабилност на цените. Смятам, че правният ни анализ потвърждава, че сме прави. И на трето място, курса, обменния курс. А, напълно сте прав. Валутния курс отразява различните позиции, които имат държавите по отношение на бизнес цикъла. Паричните политики са в рамките на съвсем различен цикъл. Така че нашата парична политика ще бъде тази за в бъдеще и се очаква тази парична политика да се затяга все повече и повече, защото възстановяването ще бъде на лице. И на следващо място, прочетете доклада на Фич за вида EBS, който закупуваме. Фич смята, че тази политика е напълно безопасна. Това не са нито рискови активи и няма нужда да се препродават. Защо не е злато, питате вие? Очевидно е. ABS е трябва да финансират реалната економика. Не е доказано, че ако се закупува злато, това ще доведе до същия ефект. Thank you. Now for the EPP. Благодаря ви. Флавио Мартушело от НП. Благодаря ви, господин председател. Господин Драги, вие казахте, че решително и бързо трябва да се следват структурните реформи. Именно тази ви мисъл ви накара да потвърдите в едно писмо през 2011 година до италианските власти всички реформи, които трябваше да предприеме италианското правителство, за да може да бъде в съответствие с изискваната от Европейска Централна банка економическа политика. Преди няколко дни Европейската Централна банка отново а, тупна по пръстите Италия, а, като я помоли да намали дълга си. И отново вие казахте, че е необходимо да се доведат до успешен край структурните реформи. Не смятате ли, че е крайно време черно на бяло да опишете тези структурни реформи, които изисквате от нас? Не може ли ясно и точно да опишете това, което желаете, за да може после италианското правителство да няма вратичка да се измъква? Така, например, правителството сега казва, че е изпълнило изискванията на Европейската централна банка в областта на трудовия пазар. Но дали това е така? Просто ви моля черно на бяло да разпишете това, което изисквате. По този начин ще бъде по-ясно дали някой спазва или не спазва правилата. Благодаря ви. Благодаря ви, казва господин Драги. Всяка държава разполага с списък от реформи, които се писват най-добре в нейната економическа обстановка. В общи линии имаме три категории реформи. Първите са свързани с изпълнението на единния пазар. Да не забравяме, че единната валута води до економии от мащаба – стига се до печалби от тези економии от мащаба. Имаме по-голям пазар и полза от него, само ако се прилага този вътрешен пазар. Това е смисъл от единната валута и от единния пазар. Единната валута и единния пазар ще доведат до допълнителни ползи. На следващо място това е категорията, в която се изисква създаването на благоприятна за бизнеса атмосфера. Ниско данъчно облагане, което върви с фискална консолидация, която насърчава растежа, нещо, което обсъждахме, по-низко данъчно облагане, по-низки разходи. Това означава, че на практика има по-малко пречки за навлизането на пазара на дадено предприятие. Това ще насърчи инвестициите. Те ще бъдат по-лесни в сравнение с миналото. И на следващо място, държави като Испания, Италия, където започна някакъв напредък в областта на либерализирането на пазара. Честно казано, за сега не планираме да изпращаме писмо до което и да е правителство. Благодаря ви. Thank you. Uh, now for Благодаря ви. Сега от групата на социалистите демократи думата има Пермаш Перес. Благодаря ви, господин председател. Господин председател, когато започнахте програмата за количеството улеснение, всички напълно разбраха, че се вписвате в ам, целта ви е да направите всичко възможно, за да функционира еврозоната. И днес казахте много неща за необходимостта в структурни реформи. Но когато говорим за структурни реформи, се повдига един друг въпрос, който често забравяме, и това е въпросът за търсенето и подкрепята на економическата дейност чрез насърчаване на търсенето в всички държави членки. Това може да постигне само чрез структурни реформи, които ще бъдат трудни осъществяване в много държави членки. Как си представяте насърчаването на търсенето отвъд тези структурни промени и чрез определянето на предвид насоките на европейско равнище, които водят до политики, и определени като бюджетни економии в редица държави членки. Този въпрос е свързан с приноса ви за доклада на четиримата председатели. Както казахте и днес нееднократно, правилата са важни, но освен правилата, понякога трябва да си служим и с а, силата на институциите. А, очевидно, че правилата вече не са достатъчни или поне не са достатъчни сами и че може би трябва да се обмисли начин на функциониране на институциите. И каква е вашата позиция, без разбира се, да разкривате тайната на редакцията на вашия принос? В каква степен ЕЦБ и вие като мен председател ще допринесете за изготвянето на докладчите му председатели? Thank you. Благодаря ви. По първия ви въпрос. Ако се окаже успешно включвате улеснение ще намали в дългосрочен план инфлацията и по този начин ще да принесе в дългосрочен план за стабилизиране на цените в европейските си оттам да подновяване на економическата дейност. И, докато, и колкото повече случат реформи и допринесат за постигна същите цели, толкова по-стабилни ще бъдат резултатите. Вече споменах необходимите структурни реформи в еврозоната по фискалната политика няма да ви е, изненадам, ако кажа, че имаме нужда от фискално оздравяване, бюджетно оздравяване, което да насърчава економически растеж. Тоест, от една страна трябва да има устойчивост на дълга, от друга страна трябва да се осигури необходимата подкрепа за економическо възстановяване. Така че аз предлагам да се работи повече по перото разходи в националните бюджети, т.е. да се случим върху капиталовите разходи и от друга страна текущите разходи и приходите от данъци. Вече знаем кои видове разходи насърчават економически растеж и кои в по-малка степен го правят. Знаем също така, че някои видове данъчно облагане не водят до економически растеж, а други водят. Знаем също така, че в тази част на света имаме най-високо равнище на данъчни, данъчно облагане. Трудно може да се намери друга страна по света с същото равнище на данъчно облагане. По вторият ви въпрос, да, не прави се разлика между интеграция, основаваща се на правилата и е, сближаване, основаващо се на институционална интеграция. Според мен, ако признаем, че нашият съюз е незавършен и уязвим, и ако признаем факта, че трябва да продължим напред, да оздравим и усъвършенстваме този съюз, ми трябва също така да си зададем въпроса, кой от двата метода за сближаване дава по-добри резултати? Имаме пример и за двата метода. В областта на паричната политика, преди еврото, имахме система на парична политика, основаваща се на правилата. Имаше е, различни версии всички те се провалиха и затова избрахме една система, основаваща се на институциите, или казвам с други думи, беше създадена Европейска централна банка, едината валута, паричния съюз, единият надзорен орган и единият механизъм за преструктуриране. От друга страна, имаме и примера в фискалната област. Там имаме пакта за растеж и стабилност и пример за сближаване в бюджетната сфера, като се основава на правилата, а не на институциите. Ами, аз мога да ви попитам според вас, кой от двата модела е по-успешен? Проблемът обаче е, че напредъка в а, а, данъчната и бюджетната сфера ще изисква промяна в договорите, а докато тази промяна не настъпи, трябва да се спазват правилата. А спазването на правилата е много важно, тъй като то е основата на взаимното доверие, което може да доведе до следващия етап, именно създаването на институция. Такава възможност съществува, но към момента примерът с в данъчната област сигурност не е толкова успешен, колкото този в паричната област. Затова смятам, че трябва да си зададем тези въпроси в дългосрочен план, без да губим представя за това какво съществува по гледна точка в момента. Но за сигурност трябва да продължим да обмисляме различните варианти в дългосрочен план. Благодаря ви. Сега от името на НП думата има Романа Том, Томт. Господ Драги, денарна политика, кио... Благодаря ви, господин председател. Господин Драги, паричната политика, водена от ЕЦБ, е механизъм, който би трябвало да даде възможност да създадем економически растеж. Но економически растеж не, не бива да бъде самоцел. И той не е самоцел. Ако вземем предвид лихвените проценти и равнището на инфлацията, отново ви дам сметка, че това са просто показатели за успеха или провала на дадена политика. Но крайната цел би трябвало да бъде подобряване условията на живот на гражданите. И мерките, които вие предприемате, облагодетелстват бизнеса, а не гражданите. Знам вашите позиции, съм съгласна с вас, че държавите членки отговарят за структурните реформи. Съгласна също така, че ЕЦБ не може да надхвърли своите правомощия. Но бих искала да се върна на казаното от един от колегите не е, необход... не е всъщност само да изреждаме необходимите реформи. Трябва да видим как държавите членки действително могат да бъдат принудени ясно да обяснят как възнамеряват да осъществят тези структурни реформи. Как ЕЦБ може да допринесе за подобряването на условията на живота на гражданите в Европейския съюз чрез е, една успешна парична политика? Отговор. Действително, провеждането на структурни реформи ще допълни прилагането на нашата парична политика и със сигурност ще има мултипликационен ефект върху економическия растеж и економическото възстановяване. Питате до каква степен ЕЦБ би трябвало да посочва какви са необходимите реформи. ЕЦБ винаги се е опитвала да дава насоки, но това е до един определен етап. Оттам нататък всичко е в ръцете на държавите членки. ЕЦБ има мандат да посочи кои са важните реформи, защото непровеждането на тези реформи може да възпрепятства постигането на целта стабилност на цените. Така, например, ако трябва да се увеличи очаква прогнозите за инфлацията в средносрочен план до 2%, а от друга страна знаете, че колкото повече реформи се предприемат, толкова повече ще има въздействие върху тази цел. ЕЦБ има правото да го заяви, но в крайна сметка осъществяването на тези реформи е в правомощията и отговорността на държавите членки. В другия край на, на политическия спектър много хора критикуват ЕЦБ, че прекалено много нахвърля правомощията си, че прави прекалено много предложения. Така че е, много трудно се намира доброто равновесие и ние постоянно се стремим да го намерим. Или казвам с други думи, трябва да заявим кои са необходимите реформи, към коя категория спазват. В някои случаи дори даваме и по- специфични насоки, но никога не забравяме, че отговорността за провеждането на тези реформи е изцяло на национално равнище. Благодаря. Ние смятаме тук в нашата комисия, че всъщност Европейската комисия е нози, която трябва да дава препоръки, а не съвета. А сега Ялес Ямоска. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Драги, за така начина по който се изразихте за този диалог с Европейския парламент. Ние осъзнаваме нашата отговорност в момента, в който в Европа царува евроскептицизъм ние си задаваме въпроси, които понякога надвишават прерогативите на ЕЦБ, но всъщност целта е да, да, да промениме възприятието от страна на гражданите на европейските институции, защото в противен случай просто всички наши действия ще бъдат излишни. Така че много от колегите споменаха, че политиките на ЕЦБ и на Европейския съюз като цяло трябва да имат пряки последици върху реалната економика. Е, обаче има и графика. Е, тези, е, тези е, дейности трябва да дадат плод незабавно, защото предстоят избори и е, има опасност от радикализация на обществата, защото в крайна сметка всички наши усилия могат да, просто да бъдат тотално излишни, ако не дадат резултати в краткосрочен план. Какви ще бъдат последиците върху инвестирането, потреблението, съюза на капиталовите пазари – защото защото по резултати, положителните резултати могат да доведат до промяна на отношението на гражданите спрямо институциите и политиките им. Е, ЕЦБ приветства и двете инициативи Съюза на капиталовите пазари и програмата за инвестиции на Европейската комисия по първата по първия проблем, по първата точка. Много е важно наистина, защото полуките от кризата доказаха, че ако финансовата система почива само на банки, тя е уязвима. Защото колкото и да е гъвкава паричната политика, ако само банките я упражняват, то няма резултати за реалната економика. Така че, ако Съюза за капиталови пазари, на капиталови пазари може да създаде една по-добре функционираща система, то това ще бъде много добро е, включително е, инициативите за секюритизация ще дадат по-добри резултати. До сега не успяхме е, да направим, защото капиталовите пазари да успят да осигурят парични потоци извън банковите канали малките и средни предприятия трябва да заемат до сега само от банките, а все още не могат да заемат на капиталовите пазари, където заемат, да речеме, големите многонационални предприятия. Така че един съюз на капиталовите пазари трябва а, обаче да а, изисква, а, неговото осъществяване изисква хармонизация на а, законодателствата, свързани с а, банковите правила, с, за да имаме е, наистина а, еднакви условия и еднакви правила за всички. Така че много а, инициативи трябва да бъдат а, предприяти и аз а, приветствам това, но има много работа да се свърши. Второ, колкото до програмата за инвестиционно стратегическо инвестиране на комисията, ние приветстваме тази инициатива. Надяваме се, че правителствата и държавите членки ще участват в нея, но важно е какво ще бъде темпото на изпълнение на тази програма, тъй като европейската економика изисква бърза реакция. Необходими са публични и частни инвестиции, които в и в момента и а, е, двата вида инвестиции са много а, е, скромни, много мал, количествено а, е, малки. А, а, разгръщането на тази програма ще доведе до а, устойчиво възстановяване, а, което да устои наистина на времето. Вие не отговорихте на а, въпроса на господин Фернандес. А сега давам думата на Санден Ланден. Благодаря за това, че произнесахте моето име както трябва. Благодаря, господин Драги, че сте тук. Аз имам два въпроса към нас. Ам, много казват, че количествените улеснения няма да имат няма да спомогнат на правителствата да проведат реформите, но аз мятам, че е точно обратното. Но може, може би се кажи защо а, сега провежданите структурни реформи са недостатъчни за а, постигани на, а, ст, ст, на стабилност и защо ам, количественото улеснение ще спомогнат за това. А втория въпрос е, е, е ЕЦБ има амбицията да, а, купу, да изкупува активи за 60 милиарда а, месечно. Някой каза, че няма да има достатъчно активи. Вие не споделяте а, това мнение. Можете ли да ни обясните защо? Сега по първия ви въпрос. много размишлявахме дали е, има взаимоотношение между лихвения процент и насърчаване инициативите, които биха могли да бъдат предприяти от правителството. Сега, всичко зависи от за какви реформи става дума. Смятате ли, че високите лихвени проценти биха насърчили правителствата за примерно да се преструктурира образователната система или съдебната система или избирателната система или да се промени конституцията или просто да се е, е, модернизира е, трудовия пазар, пазара на труда. Същевременно обаче може би има взаимовръзка между а, а, ръста на бюджета и лихвения процент. А, нещата не са много а, така, може би, съвсем а, ясни и не могат да бъдат а, ясно определени, но колкото повече е, структурни реформи е, са проведени и последователно проведени, толкова повече това има е, последици върху реалната економика. Т.е. отговаряме с обратния въпрос. Но достатъчни ли са структурните реформи и фискалната консолидация за решаване на проблема. Сега, на практика тук не става дума само за е, структурни проблеми, а за циклични структурни проблеми. Колкото са по-низки процентите в случая, толкова по-вече ще бъдат насърчени приоритетните инвестиции и това ще има последици за реалната економика по най-различни е, канали. Така че тази парична а, политика е необходима за а, постигане ръста на инфлацията, която да е който да е под 2%, но който да е близък до 2%. Наистина тези вашето, вашите забележки са уместни. Големия пазар е пазара на суверенния дълг. През последните години непрекъснато повтаряхме, че този пазар е прекалено голям и че трябва да бъде ограничен. Същевременно има две е, различни категории, е, които притежават този дълг. От една страна е еврозоната, от друга страна е останалия свят. Както казах, обратната информация за момента показва, че няма никакви проблеми за изпълнение на тази програма, поне за сега. Благодаря, господин Фернандес. Благодаря, господин председател. Господин Драги, вие казахте в, по време на Finance Day, че трябва да има по-голяма институционна конвергенция и по-добро разпределение на отговорностите в рамките на еврозоната. И казахте, че сте изкупили, че, че сте че сте че сте придобили 13 милиарда печалби. Съгласно член 31б от договора, резервите трябва да бъдат в размер на 20% от общите суми, което означава, че акционарите на ЕЦБ, т.е. държавите членки, ще трябва да разпределят съгласно член 129.3 тези печалби. Значи първо БЦЕ трябва да вземе решението печалбите да бъдат или е, върнати или е разпределени между държавите членки, или да бъдат насочени за изпълнението на други цели. Тоест, ЕЦБ би могла да преориентира тези средства към бюджета на Европейския съюз с цел а, парична конвергенция. По този начин ще се приложат разпоредбите на договорите. Вие смятате ли, че би могло да се предприеме действие в този смисъл за подобряване конвергенцията в еврозоната? Въпросът ви е, е много интересен и много труден. И трудно мога да му отговоря. Аз не смятам, че ЕЦБ трябва да предприеме законодателна инициатива в този смисъл. Смятам, че държавите членки могат да вземат подобно решение. Дали е, те да получат е, тези средства или тези средства да бъдат насочени към бюджета на Съюза. Те са тези, които решават ние всъщност изпълняваме решенията, които са взети. Така че държавите членки са онези, които трябва да предприемат тази инициатива, ако желаят да направят това. А ЕЦБ ще ще е, трябва да го изпълни. Сега възможно е това да изисква, разбира се, и някаква промяна в е, договорите, но смятам, че държавите членки са онези, които трябва да предприемат инициативата. Извинявайте. В член 41 на устава на ЕЦБ се казва, че ЕЦБ може да предприеме подобна инициатива. Така че, вие спятате ли, отхвърляте ли възможността от подобна инициатива? Както казах, много ми е трудно да ви отговоря на този въпрос в момента. Ще направя, необходимите, ще направя необходимите проверки и ще ви изпрата отговор в писмен вид. Това е всъщност е, препоръка, а не предложение. Следващия е Вернер Ланг. Благодаря ви, господин председател. Аз също бих искал да чуя точните цифри, защото със сигурност те са доста интересни. Аз имам три въпроса. Господин председател, вие заявихте, че единната валута и пазара на единната валута не е перфектен, но бих искал да попитам какво предвиждате в това отношение. На следващо място, инфлационния риск в държавите членки. Много се говори за него в този момент. Вие също го упоменахте. Не виждаме ли вече симптоми на прегряване на пазара на недвижими имоти? Не трябва ли да се направи преоценка на пазар на недвижими имоти във връзка с паричната политика. На следващо място бих искал да попитам какви са последствията върху економиката на този срив, който се получи напоследък. Скоро бяхме в Южна Азия с един екип – и там видяхме съществена промяна на валутния курс на еврото спрямо на долара. Как виждате вие ролята на еврото и съотношението му с основните валути? По първия ви въпрос – Както вече казах, трябва да работим по конвергенцията, за да може нашия съюз да стане по-силен. От една страна трябва да имаме економическа конвергентност, а от друга страна институционална. Економическото сближаване е важно, защото тук нямаме една държава. Всяка една държава трябва да може сама да стъпи на краката си и да стои на тях. Само по този начин може да бъде конкурентоспособна и тя трябва да може да остане такава. Ето защо държавите членки трябва чрез структурни реформи да се насочат към най-добрите практики, за да се постигне тази економическа конвергентност. Следващата институционалната конвергенция засяга както економическата, така и данъчната политика. Когато говоря за конвергенция на економическите институции, аз имам предвид следното. Структурните реформи могат да бъдат насочени по-скоро към Европа, а не да се концентрират само към съответната държава. Доста напредък отбелязахме, като превърнахме бюджетния ни подход в про европейски и сега очакваме същото да се случи и с структурните реформи. И накрая институционалното сближаване има и данъчно измерение. Тук не говорим за средносрочен или краткосрочен план. Тук трябва да се предприемат конкретни стъпки – които в крайна сметка да бъдат улеснени, ако имаме економическо сближаване. Гражданите могат да се окажат в положение, в което са или постоянни кредитори, или постоянни платци. Това се случи в една държава вече, в САЩ, но ние не сме САЩ. Ние не сме една държава. Европейския съюз е съставен от различни държави. Затова казвам, че всяка държава членка трябва да може сама да стои на краката си. Европейският съюз не е създаден така, че да може да си позволи да има постоянни кредитори и постоянни плътци. На втория ви въпрос. Вие намекнахте, че тук се крият две опасности. Първата за финансовата стабилност а втората за внезапни промени на валутния курс. Първо, нека отново да повторя, че ние имаме мандат и в този мандат от нас се изисква да постигнем ценова стабилност. Това е нашата цел и тя е дефинирана по начина, по който го описах, т.е. лихвен процент под, но близък до 2% в средносрочен план – Същевременно е, знаем, че може да има рискове за ценовата стабилност. Отговорът на този етап е, че за сега не виждаме такъв риск на пазара за недвижими имоти. Не наблюдаваме риск. И отговора на този риск се крие в подходящите макропруденциални инструменти. Отговорът не е в промяната на паричната политика. Ние имаме една цел и тя е ценова стабилност. Така и ще изпълним мадата си. Същото въжи и за безпокойствата, изразени от много нововъзникващи економики, които се опасяват от колебанията на валутния курс. Всички ние, не само Европейската централна банка, но също и Националната банка на Япония, Федералния резерв в САЩ, всички водят паричната си политика съгласно мандата. А този мандат е национален, той не е световен. Въпреки, че се допитваме едни до други често, въпреки, че обменяме мнения и информация, всички партньори в паричната политика на световно равнище взимат решения съгласно националните си мандати. И в тези национални мандати не се предвиждат никакви други юрисдикции при прилагането на съответния мандат. Благодаря. Благодаря ви. Нина Гил е следващият оратор. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Господин Драги, във връзка с количественото облегчение, вие казахте, че лихвения процент е нисък в Европейския съюз и това привлича нови кредитополучатели. Какви очаквате да са резултатите в края на 2016 година? Възможно ли е през септември 2016 година да решите да продължите да прилагате тази политика на количествено облегчение и да се стигне до това, което каза господин Ланген? Какво възнамерявате да направите за европейската економика с оглед на промените в САЩ? Като че ли като че ли резултатите от политиката на Федералния резерв вече започват да не са толкова очевидни. Ще се стигне ли до пречупване на нашите инвестиции в Европейския съюз и ще се отрази ли това на ипотеките на малките и средни предприятия? Както казахме и по-рано, всички сме обезпокоени от предложението на комисията за 2019 година. Казва се, че новия механизъм ще бъде допълнителен, че финансирането на малките и средни предприятия ще става чрез секюритизация. Но аз бих искала да попитам. Добре ли би било това за малко и средно предприятие в Испания в сравнение с малко или средно предприятие в Германия? Няма ли да и какво ще предприемете, за да избегнем създаването на нови а, имотни балони за в бъдеще? Отговор. На първия ви въпрос. До края на септември 2016 година ще се прави закупуване на активи. В никакъв случай няма да продължават тези закупувания, ако видим, че има промяна в ръста на инфлация – всичко зависи от мандата. Както ви казах, целта е да я държим под, но близка до 2% в средносрочен план. Това означава, че няма да има промяна в политиката, но ще взимаме предвид определени промени, само ако те са устойчиви във времето. Това са изискванията. Нашите прогнози са свързани и зависят от цялостното изпълнение на нашата програма. Трябва да има устойчива корекция на инфлацията, което означава, че ще се коригира ръста на инфлацията, а не нейната стойност. Трябва да имаме последователно поддържане на темпа, а не рязка промяна. На втория ви въпрос. Извинете, бихте ли го повторила? Нина Гил. Вие казахте, че комисията предлага 2019 година за капиталовия съюз. И бих искала да попитам как да избегнем създаването на нови имотни балони и каква ще е разликата в състоянията на малко и средно предприятие в Испания и такова в Германия, например. Отговор. Ние наблюдаваме всеки риск за финансовата стабилност, ценовата стабилност. Така че сме наясно. Отговора за съответния риск ще дойде от използването на макропруденциалните инструменти, а не е, от промяна в гледната ни точка при коването на паричната ни политика. Бих искал да ви успокоя по отношение на е, риска в паричната политика. Нашата банкова система е много по-устойчива, отколкото беше преди няколко години. Същото се отнася и до валутния курс, и до търгуването на някои специални активи. Има някои вълни на нестабилност, но те като че ли бяха поети доста добре от финансовите пазари. Съюза на капиталовите пазари е инициатива, която приветстваме. Тя допълнително ще засили единния пазар, ще ни направи по-малко зависими от банковите институции и ще се отрази на структурата на малките и средни предприятия, защото малките и средни предприятия ще трябва да променят структурата си, за да могат да получат кредит, когато се нуждаят от него. Благодаря ви, Зигфрид Мурасан е последният оратор. Благодаря ви, господин председател. Винаги последният въпрос е най-труден. Уважаеми господин Драги, първият ми въпрос е следният. За сега, виждате ли риск от балон на пазара за облигациите. Спомням си какво казахте през октомври-ноември миналата година. Казахте, че не виждате такъв риск. Въпросът ми е, още ли сте на това мнение? Или смятате, че обстоятелствата са се променили? Смятате ли, че цените на облигациите все още отразяват економическата реалност? И Смятате ли, че облигациите на банковите институции са гаранция за пенсионното осигуряване? На следващо място, политиката на количествено облегчение. Тази политика е по-ефективна, когато има подем на капиталовите пазари. Не трябваше ли да започне тази политика по-рано? за да може да има още по-голям ефект. Економическото управление на еврозоната ли ви попречи да вземете тази мярка по-рано? И последният ми кратък въпрос е, правилно ли разбрах отговора ви малко по-рано по отношение на края на количественото облегчение? Правилно ли разбрах, че темпа на инфлацията няма да се отрази на решението ви за прилагането на политиката след септември 2016 година? Отговор на господин Траги, отговорът на третия ви въпрос е да. Отговорът на втория ви въпрос е, че през април 2014 година, миналата година, в едно мое изказване представих три спешни мерки, Едната беше затягане на паричния пазар, нежелано затягане на паричния пазар. Втората мярка беше свързана с времевия график. И третата мярка слабостите при а, взаимното отпускане на кредити между банковите институции. Говорих също за влушаване на темпа на инфлацията в средносрочен план. По това време ние взехме конкретни мерки, за да се преборим с първия проблем. А по втория проблем се опитахме да насочим вниманието си конкретно върху банковите институции, за да може те да финансират основно реалната економика. Направихме го чрез ABS и а, различни обезпечени активи, целта беше да може да има финансиране на реалната економика. Впрочем, когато взехме тези решения, те се отразиха на цените. лихвения процент на финансирането на реалната економика спадна значително. Но като количествено измерение паричните средства не бяха достатъчни. Затова започнахме да преразглеждаме прогнозите. И тогава започнахме да обмисляме възможността за количествените облегчения и малко по малко тръгнахме по този път. Така че това не се дължеше на структурата на нашата институция, както вие, е, мило, се изразихте. На следващия ви въпрос за балона – Виждаме, че има различни условия на ликвидност на, за различните пазари на активи. Не виждаме някаква липса на ликвидност за държавните облигации. И в рамките на нашата експанзионна парична политика на закупуване на активи не виждаме някакъв проблем. Благодаря. И аз благодаря на господин Драги, казва председателят. Само да добавя, казва господин Драги, не отговорих на един въпрос преди малко за неплатежоспособността на гръцките банки. Въпрос, който ми бе зададен преди малко. Просто изведнъж осъзнах, че не съм отговорил. Мисля, че мога да отговоря на този въпрос в рамките на следващата ни сесия, тъй като темата е Подходяща. Председателят ще прекъснем за малко, за около две минути.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 Colleagues, let's start. Уважаеми колеги, нека да продължим със следващата точка от дневния ред. Продължаваме с обмен на мнения с господин Драги, но този път в качеството му на председател на Европейския съвет за системен риск. Припомня ви, че последната ни обмяна на мнение с него в му качество беше през месец ноември. Много интересни Те ми обсъдихме, свързани с рисковете, с, с сивото банкиране и господин председателят ми обеща въпроса за регулаторното разрешаване на проблемите с експозицията на банките към а, държавен дълг. Той ни изпрати а, доклад по въпроса, който беше изпратен на членове на нашата комисия. Благодаря ви, господин траги, Имате думата. Благодаря ви, господин председател, уважаеми членове на Комисията по економически прешни въпроси, дами и господа. За мен е огромно удоволствие да осведомя вашата комисия за последното развитие на дейността на Европейският съвет за системен риск, качеството ми на негов председател. Потенциалът за сериозна финансова нестабилност е основният е, риск за економическо възстановяване. И е, Европейският е, съвет за на риск ССР играе важна роля в смъчаването на този риск в Европейския съюз. В този смисъл дейностите на ССР разработват структурни и, антициклични и е, циклични макропотенциални политики и тяхното координиране и прилагане в Европейския съюз в крайна, степен, в крайна сметка допринася за подобряване благосъстоянието на европейските кращани. Днес бих искал се спра на две важни развития. Първо да ви да, да направя обзор на многото съществени, малко потенциални мерки, които бяха подпети в Европейския съюз, след като влязоха в сила новите изисквания, капиталови изисквания за банките преди 15 месеца. На второ място ще, обс... ще обсъди наскоро публикувания доклад на ССР относно регулаторното справяне с експозициите на държавен дълг. И накрая ще се спра на потенциалната рамка за небанковите институции. Е, директивата и регламент за капиталните изисквания, които влязоха в сила в началото на 2014 година, играят са много важна стъпка напред в потенциална политика на Европейския съюз. Новата рамка дава на органите нов набор от инструменти на политиката, с които да се справят с рисковете за финансовата стабилност. Освен това, съгласно новите правила, СССР беше натоварена с нови цели, като например изготвяне на ръководни насоки по някои от инструментите, като например по антицикличния капиталов буфер, както го направи през юни миналата година. И също така по мерките, които бяха предприяти от Белгийската централна банка относно кредитирането, относно ипотечните кредити. Когато изказах последния път пред вас през ноември, споменах някои от първоначалните въздействия от макропотенциалните инструменти. Сега, една година след влизане на сила новите капиталови изисквания, има много по-ясна представа за нещата. От началото на 2014 година около 45 нови мерки на макропотенциалната политика бяха предприяти в Европейския съюз под ръководството на ССР в неговията доклад, ръководните насоки и в наръчника, наръчника за макропотенциалната политика в банковия сектор. Този списък включва активизирането на капиталовите инструменти, които са на разположение в рамките на директивата и регламента с капиталните изисквания, както и други инструменти в националното законодателство, като например ограниченията на кредитите, впускани въз основа на, на стоеността. Освен това, бях изготвен 45 по-маловажни по административни мерки. СССР публикува каталог с 90 мерки, които непостоянно се съвременяват. И ССР се, се превръща в основна платформа за информацията относно малко потенциалната политика в Европейския съюз. Искам да ви да споделя впечатленията си за съдържанието на тези нови мерки на малко потенциалната политика. Близо половината от 90-те мерки имат економическо съдържание. Останалите, като например раното въвеждане на буферът за капиталово опазване или определянето на антицикличният капитал буфер на равнище 0% са по-скоро от административно или процедурно естество. Близо половината от тези 90 мерки бяха предприяти само от 4 държави членки – Дания, Словакия, Швеция и Обединеното кралство. Някои държави членки не са предприели никакви мерки през 2014 година и сред тях са Франция, Германия, Италия, Полша и Испания. По-голямата част от мерките представляват мерки за засилване вече програмни политика или за безопасност. Близо 85% от тях са свързани с притесненията за левериджа и увеличаването на кредитирането. И по-голямата част са свързани с риска от големите банкови групи, които са сложни и с много голям мащаб. Някои държави членки въведоха мерки, за да, под, за да поддържат регулаторните капиталови изисквания, които съществуваха преди влизане в сила на директивата и регламента капиталовите изисквания. Тези мерки все още не са с обвързващ характер, но това може да се промени с развитието на финансовите цикли. Пазарно имущество играе много важна роля. Така, например, трябва да се приспособим към риска свързан с кредитиран, ипотечните кредити като цяло, било то чрез възоснова на съотношението заем стойност и отношението заем доход. В момента все още се разработва този вид мерки и в това отношение ССР продължава да работи по употребата на макропотенциални инструменти за справяне на потенциалните системни рискове, идващи от пазара на движимото имущество. На следващото, следващото ни изслушване ще предоставя подробна информация за резултатите от тази наша работа. По на тези мерки с националните власти ССР забеляза, че анализите от възможните трансгранични въздействия обикновено са доста ограничени. Освен това, националните мерки определ... обикновено рядко се прилагат и от други държави членки. Ще ви дам два примера. Първо бих искал да поздравя властите на Нидерландия за решението им да приложат реципрочно мерките, е, приложени от Националната банка в Белгия. Благодарение на това е, решение за реципрочност, холандските банки, които пускат кредити на е, лица, пребиваващи в Белгия, ще, ще ги правят при същите малко потенциални условия. На това място, миналата година Естония наложи системен рисков е, е, буфер на собствените си банки и призова властите в държавите от Северна Европа да направят същото, за да не бъдат заобикарани мерките приложени от Естония от големите многонационални банки. Също продължават преговорите и аз насърчавам властите на останалите държави да вземат предвид това искане на Естония. Обеден съм, че реципрочността е полезна, тъй като тя създава равнопоставеност и намалява опасността, ефективността на мерките бъде намалена от поради транс, трансграничен характер на някои големи банки. Трябва да гарантираме, че политиката за финансова стабилност във всички държави и членки се прилагат по един и същи начин, когато целта е да се справят с едни и същи уязвимости в едни и същи региони. Ето защо СССР по-внимателно анализира тези въпроси, за включително и за да улесни доброволното прилагане на реципрочни мерки от членовете на ССВ. А сега няколко думи за регулаторното отношение към експозицията на държавен дълг. През последните години видяхме, че има съществен системен риск от взаимосвързаността между банките и държавните дългове. В Мекия предвид това и ССР вече повече от две години работи с цел критична оценка на регулацията, свързана с експозицията на, на държавен дълг. И по-рано този месец публикувахме доклада си. Позицията на държавен дълг по принцип се, предпо, се изби, предпочитат пред корпоративните експозиции. Много често експозициите на държавния дълг често са свързани с нула капитал изисквания. По този начин обаче не се отразяват достатъчно рисковете, свързани с експозицията на държавен дълг. Ето защо подобно преференциално отношение може да доведе до системен риск поради прекалено много инвестиции в държавният дългове, като по този начин се намалява кредитопускането за реалната економика. Освен това, признаваме, че всяка промяна в настоящата система трябва много внимателно да бъде обмислена и да бъде много целенасочена, за да се на подимите стимули за финансовите институции, без да се увеличава процикличността или да се доведе до нестабилност в пазарите на държавни облигации. Възможно е да се обмисля комбинация от различни политики. И тези възможни решения са увеличаване на капиталните изисквания за експозиция на държавен дълг и прилагане на ограничения за по-широките експозиции. Тези политически възможности имат своите предимства и своите недостатъци, както и евентуални последици за финансовите институции и финансовите пазари. Бих искал да подчертая, че доклада взема предвид осигуряването и необходимостта от осигуряване на дългосрочна финансова стабилност, а не се стреми да преодолее конкретни трудности в момента. Важно ще така се постигне и напредък на международно равнище по същите за тези въпроси. Политическите варианти, предложени в доклада, ще могат да бъдат приложени на практика след като се нормализира положението в пазарите на държавни облигации и в контекста на прегледа на споразумението от Базел. Действително този доклад на СССР ще бъде важна правна точка не само за Европа, но и за международни институции като Базовският комитет за банков надзор, който наскоро започна преглед на базовските споразумения, свързани с риска върху държавните дългове. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Европейски парламент, в заключение ще направя няколко общи коментара за макропотенциалната политика. От създаването на СССР в края на 2010 година насам потенциалната политика постигна сериозен напредък. Бяха възложени отговорности на макропотенциални власти в целия Европейски съюз след препоръките на СССР през 2011 година. Благодарение на директивата и регламент за капиталовите изисквания, тези макропотенциални органи имат значителни правомощия. И сега макропотенциалните политики вече функционират напълно, както показаха 90-те мерки предприяти през последната година. СССР продължава да отразява не само позицията на макрополитическата политика, но и дали рамката, в която се осъществява тази политика е адекватна. Тук се взима предвид различни теми, като например, регулатор... като, регулаторното третиране, неспоситен държавен дълг или увеличаването на макропотенциалните политики по отношение на небанковия сектор. ССР продължава да работи по разработването на макропотенциални политики за дейностите на финансовите пазари и небанковите финансови институции, като например сивото банкиране. Ще ви дам един пример. ССР е наясно, че системният риск от спиралите на ликвидността, които могат да доведат до взаимно прехвърляне на риска, все още съществуват. И за да се намали този риск, малко потенциалните органи могат да обмислят прилагане на различни вариращи в времето изисквания и подобна мерки на макропотенциалните политики могат да се прилагат и за борсовите транзакции и за транзакциите, които са в рамките на централизирания клиринг. По този начин се засилва рамката на макропотенциалните политики. Благодаря ви и с нетърпение очаквам въпросите ви. Драги. Благодаря много. Господин Драги, започваме с кръг въпроси и отговари. Много моля колегите да не тънвишават 4 минути, тъй като трябва да оставиме време за отговори, а и президента Драги трябва да се върне обратно във Франкфурт днес. Благодаря, господин председател. Бих искал да, да, да продължиме предишната дискусия. Състоянието на гръцката банкова система. Банковия сектор е изправен пред огромни проблеми. И то за втори път Първи, първо, банковата система, която беше горе-долу добра, но се сблъска с много проблеми, а сега вече не може да има обслужване на заемите и банките е, се страхуват от една промяна на е, правилата. Те се страхуват от допълнителни данъци, които биха могли да им бъдат наложени. Така че как, как ще се справиме с тези проблеми? Тук, тук не става дума за слабост на банковата система в Гърция, а по-скоро за недоброто функциониране на економическата и политическа система и съответните мерки. Абсолютно съм съгласен с вас отговор. Гръцките банки са в много по-добро състояние, отколкото бяха при предишната криза. Така че трябва да разглеждаме гръцките банки в а, два а, по два начина или в два аспекта. Първо, платежоспособността. Гръцките е, банки са платежоспособни. Общият съотношението на, лихвения процент а, прямо изискванията са, а, отговарят на изискванията, т.е. гръцките банки всъщност се спазват е, минималните изисквания, регулаторни изисквания. Също времено обаче положението с е, ликвидността е, се влушава и вие правилно го казахте. Така че гръцките банки зависят все повече и повече от средства, предоставени от ЕЦБ. Така че според мен Отговор е подобен на този, който каз... направих е, преди това. Гръцките власти и а, членовете на еврозоната трябва да възстановят диалога, за да могат всички заинтересовани страни, включително и ЕЦБ, да направят една обективна и разумна оценка за да могат да се получат резултати. Костас Мавридис. Благодаря, господин председател. Господин президент, моят въпрос е свързан с едно изказване на Кефирият. В Еврогрупата неодавна бе казано, че гръцкият че кипърският модел би могъл да бъде е, приложен в Гърция, независимо от състоянието на банковия сектор в, е, в е, Гърция. Спомням си, че през 2014 година Еврогрупата се споразумя за е, заем и е, е, е, и ЕЦБ направи след това едно изявление, което коригира становището и позицията на Еврогрупата. Така че въпросът ми е следният. Как това може да повлияе на системния риск? И още нещо. В, не, в Кипър се говори не от, от последно време за продаване на част от кипърските банки на гръцки банки. Какво мислите по този въпрос? По първия въпрос нямам, не мога да коментирам, казва господин Драги, знам, че подобно нещо е било казано, но не знам в какви условия, в какъв контекст са направени подобни изявления. А, от, так, така че е, ЕЦБ не е правило подобни коментари и ние въобще не бихме могли да направим подобен коментар. По вторият въпрос, който повдигнахте, нека не забравяме, че ЕЦБ е, беше наблюдател на процеса, а не се намесваше в процеса. Второ, финансовият е, е, сектор беше прекалено голям и прекалено мащабен за размера на реалната економика в страната. Така че може би наистина е нещо е, продаването на гръцките филиали на кипърските банки е, е нещо, което трябва да се предприеме, но още веднъж казвам, ЕЦБ е само е, наблюдател. Още нещо, само един въпрос още. Господин председател, значи вие казахте, че смятате, че е, казаното е, в еврогрупата и направеното от еврогрупата е 100% правилно, така ли? На 4 април 2014 година вие казахте, че случилото се в еврогрупата е коректно, правилно. Все още ли поддържате това свое изявление? Заставате ли за, своето, за, твое, за това свое изявление? Ставаше дума за решението на Еврогрупата за налагане на е, данък върху депозитите. Аз е, не мога да коментирам е, случилото се по това време, тъй като не си спомням съвсем точно какво се беше случило, но ще ви отговоря в писмен в писмена форма на този въпрос господин Станислав Хозовък. господин председател. Предвид економическото положение в Европа, моя въпрос към вас като председател на ССР е следното. Ще им, каква е разпределението на отговорностите между съвета и съответните органи в държавите членки? Може ли да се подобри това сътрудничество? И второ, какво е равнището на сътрудничество в макропруденциалният надзор? Пак между съвета и държавите членки. Има държави членки, които не се су- съобразяват с правилата кой, какви мерки ще бъдат предприяти, ако съответните правителства не, не прилагат необходимата е, дисциплина и може ли риска да бъде е, възпрян или ограничен чрез политически действия или той просто се мести от един регион в друг? вашите въпроси всъщност се обединяват от едно. Тоест, по как ще се организира по-добро сътрудничество с цел използване на макропруденциалните инструменти. Аз лично смятам и го казах, в моето изказване. Необходимо е да има реципрочни мерки. Те са от ключово значение. Защото в крайна сметка финансовата интеграция е такава, че не могат да се предприемат чисто национални мерки. В чисто национален план. Просто това би било неразумно. На мер, мерките, които се предприемат от националните органи, се е, приемат е, под е, така след контрол от Еврогрупата и ЕЦБ, но, но про, про, про, проблема е по-скоро може би за държавите, които не са членове на еврозоната. Затова по-доброто сътрудничество е от огромно значение. Но аз смятам, че наистина при предприемането на мерки трябва да има много, много повече консултиране, много повече е, съчетаване, т.е. колкото повече е, сътрудничество, толкова по-добре. Следващо. Господин Драги, едно от последствията на количественото улеснение е падането на кривата на ползите. Това може да бъде проблем за осигуровките живот и за пенсионните фондове. Съвсем наскоро някои пенсионни фондове обявиха, че не могат да постигнат изискваното 100% покритие. Тези пенсионни фондове поискаха от компетентните органи да предвидят промени в техните портфолио за инвестиции. Пенсионните фондове може би ще трябва да намалят изплащането на пенсиите, като това ще доведе до проблем. Бихте ли могли да ни дадете вашето мнение за последствията в дългосрочен план на количественото облегчение върху стабилността на пенсионните фондове и осигуровките живот в Европа? Отговор. Да, количественото облегчение доведе до намаляване на кривата от ползите, но от гледна точка на паричната политика, това е един от успехите, които ние целенасочено търсехме всички а, реални нива ще паднат със съответните стойности, като това ще доведе до увеличаване на инвестициите и до възстановяването. Но да, напълно сте права. По-трудно е за пенсионните фондове и за осигуровките живот да се поддържат такива по-низки нива пенсионните фондове от една страна, застрахователните дружества също от една страна, а от друга страна паричната политика. Да, сега това води до увеличаване на премията. Но, когато имаме ценова стабилност и възстановяване на економиката, ще видите, че тази трудност ще се преодолее. Основното обаче е това, което вече казах в отговор на други въпроси, а именно ние имаме мандат и целта е постигане на ценова стабилност. Останалите проблеми могат да бъдат решени до някъде и с други мерки. Благодаря ви, казва председателят. Господин Драги прекъсва. Е, момент, въпросът ви е, е важен, а аз не отговорих подробности. А, решението не е с а, ниските лихвени а, проценти. Просто мисля, че в този случай много ясно се вижда трудността при вземането на решения в паричната политика. А, но да, има последствия, които човек не може да пренебрегне. Това, което искам да кажа, е, че сте напълно права. Председателят, не виждам ораторът на ГУЕ, ако не се лъжа. А, не е Мариза Матиас. А кой е? Мигел. Добре. Заповядайте. Hace tres años la reestructuración de la deuda griega permitió... Преди три години преструктурирането на гръцкия дълг позволи на големите европейски институции значително да намалят своята зависимост от задлъжнилостта на гръцката економика – Последствие обаче се породиха много спекулации. Загубите станаха общи и след три години прилагане на плана всички видяхме как могат да се спасят големите банкови институции, но не могат да се спасят малките семейни предприятия. Бих искал да попитам. Единствената цел е предпазването от фалит на големите банкови институции ли? Всички ли трябва да бъдат солидарни с банковия сектор? Това ме води до следния въпрос. Не смятате ли, че евентуалния фалит на една държава заради изискванията на тройката само по себе си представлява също толкова сериозен системен риск, а, като фалита на голяма финансова институция. Не смятате ли, че а, падането на Гърция може да доведе до проблеми за Европа като цяло. Това не е ли голям системен риск за всички, за всички граждани? Това не е ли много по-голям системен риск, отколкото фалита, на която иде банкова институция? за всеки фалит се крият хора. Хора, които губят работата си или които имат финансови проблеми. От една страна имаме Европейската Централна банка и Европейската комисия, от друга страна Европейския съвет за системен риск. И всички мислят как да а, запазят а, капиталовите печалби. Да не смятате ли, че един подобен системен риск не е за изключване? Европейската Централна банка смята, че фалита на една държава и на нейните граждани е просто едно, една променлива. Господин Драги, Изглежда се много уверен в своите изказвания, така че едва ли ще мога да ви убедя с отговора си, но нека да ви кажа три неща. Първо, фалита при предишното правителство на Гърция не е по вина на тройката или на Европейската централна банка. Говорим за 104 милиарда евро. На следващо място. Благодарение на политиката на количествено облегчение и на други мерки, доведе до подобряване на общата ситуация. Сега Гърция е много по-стабилна от преди 3 години, когато изпадна в криза. Не смятаме, че сега има системен риск. Сега, защото аз говоря в краткосрочен план. Не мога да знам какви ще бъдат последствията в средносрочен план. Не мога да бъда толкова уверен, както и за последствията в по-далечно бъдеще. И на трето място. Вие поставихте под въпрос за демократичната легитимност на Европейската Централна банка. Ние действаме в рамките на мандат и в съответствие с европейските договори. Благодаря ви. Председателят Свен Гиголт има думата. Председателю Драги, аз също бих искал да продължа с въпроса на либералите във връзка с последствията от ниския лихвен процент върху системната стабилност. На 28 февруари ЕЙОПА публикува последните нива, с които се определят лихвените проценти в дългосрочен план. 4,2% е лихвата, като се предвижда, че инфлацията ще бъде малко по 2% и че ще има потенциална растеж в Европа. Въпреки, че всички знаем, че по-настоящем в еврозоната облигациите тройно А имат 1, са на 1,8%. Дългосрочните мерки за гаранции позволяват на застрахователните компании да добавят едни допълнителни 0,17%. За това бих искал да попитам. Вие трябва да осигурите системна стабилност. И се питам, тези 4,2% вие Вземате ли ги предвид и смятате ли, че сме достатъчно предпазливи, като се базираме на тях? Не сме ли прекалено оптимистично настроени? 4,2%. На следващо място, възнамерявате ли да предприемете нещо в това отношение, защото ако тези 4,2% не са а, а, добре изчислени, това ще се отрази драматично на стабилността на застрахователния сектор. Това ще се отрази и на прехраната на бъдещите пенсионери. Може ли да поемете някакъв ангажимент, за да работите за последствията върху финансовата система от лихвените проценти в дългосрочен план в застрахователния сектор, но и не сам? Мисля, че това би бил добър сигнал, който ще вдъхне доверие във вашата институция, тъй като тя може да се отдели от паричната политика, от е, губернаторните на ЕЦБ и мандата от друга страна? Господин Драги, отговорът ми е следният. С Европейската централна банка направихме същия коментар като този, който вие направихте и го изпратихме на ЕИОПА. ЕИОПА заяви, че е, това е резултат от определено законодателство – ние планираме да навлезем в по-големи подробности по темата. И на следващо място, на последната среща на борда, решихме да създадем работна група за последствията върху лихвените проценти на паричната ни политика. Да видим какви ще бъдат последствията от поддържането на ниски лихвени проценти за дълъг период от време. Бихме искали да видим как това ще се отрази на финансовата индустрия, на застрахователните компании, на банковите институции и на фондовите и на пенсионните фондове. Предполагам, че по този начин ще запазим доверието в ЕЦБ, тъй като тя е отделен член на борда. Допълнителен въпрос в рамките на 10 секунди. Тези 4,2% според вас достатъчно предпазливо се отразяват от наша страна или не? И ЕЦБ въобще участва ли при вземането на решение за тези 4,2%? Отговор. В оценката на риска ние сме изложили нашето становище и казахме, че трябва допълнително да помислим върху тази цифра. Смятате ли, че сме достатъчно предпазливи или не? Отговор ще трябва да отделим допълнително внимание на тази цифра, казва господин Драги. Ще поработим допълнително по въпроса, така че ще ви дадем информация за заключението, до което стигнем. Но в общи линии явно вие не сте съгласен, че тази цифра отразява сега действащото законодателство, така че ще проверим. От името на EFDD Марко Zani, който не е тук. Господин Анеманс. Laat mij toch nog even, uh, collega's, doorgaan op de vraag van onze groene. Много ви благодаря. Бих искала да продължа по, от, по същата тема, като въпрос зададен от колегата от Зелените. Не искам отново да започваме цялото разискване относно надзора и начинът по който функционира надзор в рамките на ЕЦБ на ЕЦБ. Но в да ви за функционирането на количеството улеснение, сенчестото банкиране, пенсиите и т.н. очакват обличаване на процента на премиите, но това може да има и други въздействия. Така че въпросът ми е към какво, да се насочат, към какво ще насочат спасяващите, към занабжимото имущество, към сигурни печалби, дали ще има системен риск, свързан с държавните дълговите и нататък. Предвиждате покупки на активи в размер от 60 милиона месечно, което може да има въздействие върху системата. Вие отговаряте и за количеството леснение и сте председател на ССР и според мен тази ваша двойна роля може да има въздействие върху съдържанието на докладите на съвета за системен риск. Според мен има конфликтни интереси между тези две функции. Така че е, бих е, разбрал, ако бъде много предпазлив по изготвянето на системния си риск. Не съм сигурна дали правилно разбрах въпроса ви. Въпросът ви е дали ССР е достатъчно надежна като отделна от ЕЦБ институция ли? Това ли е въпросът ви за надежността на ССР и дали ССР е достатъчно надежна при оценката на надзорната политика на ЕЦБ? Правилно ли Разбирам въпроса ви. В първия въпрос нямам... Без колебание ще ви отговоря. Както показах вече е, по въпроса за лихвените проценти, пет институции са напълно независими ССР е напълно независима и надежна институция в такава степен, че започна разискване в а, решението на ЕЦБ да намали проценти за, помишен, за индустрията. А по втория въпрос, аз съм изцяло ваше ръце, вие взимате решенията. Thank you. Now the last speak. Благодаря ви и последният оратор е Вернер Ланге. Vielen Dank, Herr Präsident. Äh, Много ви благодаря. Господин председател, смятам, че не оставяте никакви основания за съмнение за независимостта на съвета. Питам се защо съвета не беше създаден още след а, балона в интернет, когато започнахме да се пускаме с а, рискове. Имам а, няколко въпроса. Първият ми въпрос е следният съвета за системен риск погледна ли нали, въпроса за промяна в структурата на валутните курсове и позициите на еврото през последните години, тъй като това действително ще има дългосрочно въздействие. Ще се радвам да чуя мнението ви. На второ място казаното за програмите за задържане на капитал на ЕЦБ. Това е част от анализа на риска. Твърдите, че през, твърдите, че през 2015 година ще се направят препоръки и за банките, които не са от а, системно значение. Защо? Трябва ли да даваме препоръки за банките, които не се смятат за част от системата системен риск? Какъв е логиката ви? Не смятам, че има нужда от такива препоръки. Освен това, това не е просто препоръка. В последното си пресъобщение ЦБ заявява, че ако банките не отговарят на изискването на ЕЦБ, те трябва да предоставят допълнителни сведения и да, да обосноват своята логика и своите действия. Това е повече от препоръка от страна на ЕЦП. Отговор по втория въпрос, ако правилно го разбраха, не съм сигурен. Струва ми се, че това е въпрос, който засяга по-скоро правомощията на Европейската система на централните банки, а не на Европейския съвет за системен риск. Но ако правилно ви разбирам, искате да сте сигурни, че банките разполагат с достатъчен капитал, за да могат по устойчив начин да играят своята роля на кредитоотпускащи институции. В миналото надзорните власти никога не биха поставили под въпрос компенсациите, заплатите на управителите на банките техните премии, бонуси или дивидентите, тъй като всички тези въпроси попадаха в правомощията за взимане на решение на акционерите. И надзорните органи нямаха никаква роля и нямаха думата по тези въпроси. Но поради въздействието на тези политики по време на кризата, поради изводите, които стигнахме, а именно, че банките са били отслабени поради политиките на компенсации или на премии, които са неоснователни въз основа на капитала състояние на банките в дадения момент или в случай на а, компенсациите поради лошите стимули, които дават някои а, системи за компенсации. Сега вече надзорните органи имат възможност да да да, да имат своя позиция и да се намесват. И това се случва и на европейско равнище, и на национално равнище. И те имат възможност да се намесват политиката на дивидендите в случаите, когато се смята, че банките не разполагат с необходимото равнище на капитал. А по първият ви въпрос – В момента не предвиждаме подобна на работа. Причината е, че обмените курсове зависят не само от едно действащо лице, т.е. от ЕЦБ, но и от останалите юрисдикции. Т.е. обмените курсове са резултат от комбинации на различни бизнес цикли и цикли на различни надзорни политики. И все това си заслужава да разгледаме, може би не толкова конкретното равнище на дадено, дадени обмени курсове, а скоростта с която се променят равнища на обменния курс. Тъй като да, голямото, силната, силната нестабилност на валутните курсове може, може да представлява риск за финансовата стабилност. И аз ще задам този въпрос финансовата, финансовата стабилност, идваща от прекалената нестабилност на валутните курсове. А на всички заключения от G20 се твърди, че трябва да се избегнат рисковете, идващи от този вид колебания и нестабилност. Така че да, имаме прави този факт. Много ви благодаря. Благодаря на председателя Траги за двата много интересни доклада и много интересни засисквания. установихме някои от важните теми, които ще обсъдим следващото ни слушване в качеството ви на председател на СССР. Благодаря ви, сега включвам тази точка от дневния ред. Две минути почивка. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Скъпи колеги, преминаваме към последната точка от дневния ред. Става дума за трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите. 161 са внесените изменения. Става дума за становище, което представене на вниманието на Комисията по международна търговия. Давам думата на докладчика. Дами и господа, господин председател, благодаря за всички изменения, които бяха внесени от колегите. Проведахме първоначално дискусия през февруари, ако ще спомняте. Благодаря ви за мненията. Междувременно 161 изменения бяха внесени, които всички са много добри. Целта е сега да постигнем наистина едни добри компромиси, които да задоволяват всички в Страсбург проведахме заседание на докладчиците в Сянка, прекарахме много време за постигане на компромиси и мисля, че наистина постигнахме а, така доста добри е, становища относно ТИТИП. Много добри идеи бяха взети предвид и включени в а, компромисите основно върху справедливата и лоялна конкуренция и съответните предпазни мерки, е, стандартите, е, включването на финансовите услуги в е, ТТИП и необходимостта те да отговарят на високи стандарти. Всичко това е отразено в становището. Колкото до проблема за достъпите до пазарите, тук става дума пак за конкуренция, защото има а, един а, дисбаланс, тъй като предприятия са предприятията на САЩ имат много по-лесен достъп до пазарите в Европа, отколкото обратното, така че трябва да се постигне по-равнопоставено положение. В компромисите, които ще гласуваме утре, нещата са отразени. Така че няма към, тъй като дълго обсъждахме този въпрос, мисля, че мога само да благодаря на докладчиците в Сянка за конструктивния дух, в който работихме. Благодаря Епе. От името на НП няма никой. Няма никой в момента. Така, нямаме и следващият. Някой, нямаме и представител на ЕКАРА, някой либерал иска ли да вземе думата? Не. Така, някой иска ли просто да замести господин Тремоса? Сега от името на а, а, Обединената левицки. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за извършената работа. Надявам се, че не изгасих светлините с казаното. Аз всъщност взимам думата от името на колегата Мак Карти. Ние е, все още не можем да разбереме какви са економическите проимущества от е, сключването на е, ТПТИ. Извършва бе извършено изследване, бе направен подробен анализ на всички аспекти на преговорните точки. Казва се, че трябва да, да се включат финансовите услуги за стабилизиране на ам, взаимоотношенията. В Европейската комисия би искала да включи тези финансови услуги, колкото до прозрачността, да, казва, направени са някакви е, у, така допълнителни усилия за прозрачност, но не виждам защо трябва да излизаме извън рамките на националните съдилища, тъй като в Европа е, съществуват достатъчно механизми за защита на а, а, инвеститорите, така че не можем да подкрепиме а, доклада в този вид. Сега, извинявайте за закъснението. Благодаря на докладчика за отличното сътрудничество по изработването на този доклад. Сега, може би, две неща, които трябва да кажа няма да се връщам към всички изменения и компромисите, а просто да спомена два проблема, които вече бяха повдигнати по време на предишните изказвания. Ние трябва чрез теб да бъдем офенз, офенз, офензивни и дори и Съединените щати да не а, искат да вземат допълнителни мерки, това не значи, че ние не трябва да вземеме, за да защитиме нашите потребители, тъй като амер... американците продължават да прилагат протекционизъм. Това е нещо, което повдигахме многократно. И мисля, че компромиса трябва да набляга повече на този аспект. Второ, ако говориме за търговия, трябва да бъдем амбици... амбициозни и реалисти. Ние имаме отлични стандарти и искаме да регулираме е, е, някои аспекти, но в крайна сметка, ако искаме да има наистина свободен обмен, трябва да се опитваме да не регулираме всичко. Тоест, не, трябва да бъдем амбициозни, да, но и реалистични, да не се опитваме да включваме все по-високи и по-високи норми и стандарти. И още нещо. Текста в момента също така набляга на някои аспекти, които, аспекти, които не са пряко свързани с нашите правомощия но смятам, че компромисите, постигнайте компромиси са добри, но всичко свързано с уреждането на споровете между инвеститорите и държавите трябва да бъдат разглеждани от Инта. А, в комитета Лъкс, Ликс ще бъдат обсъждани обсъждани някои заключения, но нека да оставиме нещата да се развиват. преди да предрешаваме някои а, заключения. Благодаря, Сандър. А сега от името на зелените друг ще вземе думата, а не докладчика в сянка. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на докладчика. Това не е само израз на любезност. Считам, че той направи всичко възможно, за да постигнем един балансиран доклад, а не, никак не беше лесно макар и а, да има различни мнения по въпросите, мисля, че че трябва да настояваме американците да дадат да, да, много по-голям достъп до обществените си поръчки на европейски предприятия. като обаче същевременно се сползва, се прилагат и социалните и екологични стандарти. Така че много е важно ние да подчертаеме нашата позиция спрямо американците, които така имат един доста по-патриотичен подход, отколкото ние европейците. Второ, не не, не смятам, че има необходимост от механизъм за защита на инвеститорите при едни е, толкова е, при развити от двете страни партньори, така че е, може би като като че ли през последните месеци сме по-скоро свидетели на така на някакво чувство за вина и за това този аспект и този елемент е въведен. Така че ние не бихме могли да, да подкрепиме а, а, добавянето на допълнителни защити за потребителите. И сега по изменение 140, става дума за финансовите продукти и предлагане на рискови финансови продукти на пазарите. Трябва също така да е, разгледаме възможността да изключим подобни продукти от е, докладания. Има ли е, друг желаещ да вземе думата? Разполагаме с още малко време. Така че ако някой иска да вземе думата, анализ Дот. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на господин Копът и на докладчиците в Сянка за отлично свършената работа, както вече съм казах. Много малко са присъстващите тук, а в крайна сметка става дума за един проблем, който е, така е от а, е, обществено значение. Аз, а, е, мои избиратели се обърнаха към мене за да обсъдиме този а, е, доклад. Ние Разбира се, трябва да увеличиме свободния обмен между двете заинтересовани страни. Това обаче не трябва да става за сметка на потъпквани на нашите права и ценности е, и по-специално защитата на инвеститорите. Смятам също така, че е важно да, из, да изтъкнем потенциалните а, преимущества от ТПТИ. Много. Знаете, че имаше много спортнове относно преимуществата за нашите предприятия и тук трябва да се наблегне на това. И второ, трябва да бъдем абсолютно наясно и да, да заявиме какъв вид сътрудничество искаме да постигнем, защото не може да има а, прекалено а, регулиране, ако искаме наистина да имаме една свободна и а, конкурентна а, търговия. Следващия. Yeah. Als jemand, der schon berufsmäßig äh, die Vorzüge des Freihandels immer. Аз имам а, възможност а, да стимулирам ползите от а, свободната търговия и съответно от ползите от трансатлантическото партньорство. Но от това, което чувам аз от Германия и това, което каза колежката, която се изказа преди мен, има доста възражения. Най-напред по отношение на механизма за решаване спора между държави инвеститори. Смята се, че това накърнява суверенното право на държавите. Подкрепям принципа, който е залегнал тук, защото, по мое мнение, това е минимално споразумение. Важното е да оборим възраженията по отношение на споразумението, като предвидим по-голяма свобода на действие на държавите. Т.е. може да въведем някакъв елемент на гъвкавост в споразумението. И това може да бъде направено и по отношение на механизма за решаване на спорове. Т.е. в отделните държави има отделни механизми, които се различават. Затова аз предложих да има възможност за опт-аут – и сега искам да защитя тази възможност, защото да, търговията е в правомощията на Европейския съюз, но инвестициите са в правомощията на държавите членки. Затова трябва да има възможност за неучастие, за опт-аут и в трансатлантическото партньорство. Така ще има и известна правна сигурност за инвеститорите. Благодаря. Благодаря ви, каза председателя. Не виждам някой друг да иска думата. Затова нека да чуем комисията. Фабио Лимази Господин Лимази все още е тук. Сигурен съм, че а, вие ще изслушате внимателно това, което има да ни каже Европейската комисия. Благодаря ви. Във връзка с финансовите услуги и финансовата регулация, бих искал да кажа, че те са наш приоритет. Ние по време на преговорите поставяме акцента върху тези два аспекта. Както знаете, САЩ не са много убедени, но ние настояваме на нашата позиция и ще продължаваме да го правим. Както посочиха и някои колеги, когато се договарят някои регулаторни аспекти, по никакъв начин не трябва да се стига до занижаване на стандартите. Говорим за сътрудничество, за по-добро разбиране. За това бихме искали нашите партньори да повишат своите стандарти. Няма да повтарям това, което казах, когато бях преди няколко седмици тук и говорих за регулаторната рамка. Със сигурност целта не е да се намаляват възможностите на държавите членки на Европейския съюз да регулират. Напротив, правото на регулиране си остава основен принцип. В споразумението ще има и важен принцип във връзка с сътрудничество правителството в областта на регулирането. По никакъв начин няма да се подкопае правомощията на регулаторните органи в Европа. Правото на регулиране също ще бъде важен принцип при механизма за решаване на спорове между инвеститори и държави нека да ви напомня, че инвестициите от влизането в сила на Лисабонския договор на сам вече са в правомощата на Европейския съюз, така че не съм много убеден за това неучастие, за което вие говорихте, за опт-аут, защото в договора се казва, че инвестициите са в изключителните правомощия на Европейския съюз. Да посоча още нещо, което може би знаете. Миналата, го, миналата седмица комисаря беше в парламентарната комисия Инта и говори за реформата на механизма за решаване на спорове. Комисаря вече предложи конкретен текст във връзка с правото на регулиране, което ще бъде включено в главата за инвестициите на трансатлантическото споразумение. Комисаря направи няколко предложения за по-добрата работа на съдилищата. Тя направи също така няколко предварителни предложения във връзка с възможността за обжаване на решенията на ISDS, механизъм за решаване на спорове. ще има а, възможност за напасване на националните правни рамки с ISDS. Ще има възможност, например, да се запитат инвеститорите дали а, желаят да използват националната правна рамка или ISDS и в случай, че не познават националната рамка, те могат автоматично да изберат ISDS. Ще се е, каже също така на инвеститорите, че ще трябва да преустановят всички съдебни производства на национално равнище, ако задействат механизма ISDS, но тази идея трябва да бъде допълнително доразвита и в края на април, началото на май ще излезем с конкретни предложения. Радваме се, че докладчика и докладчиците в сянка са работили по компромисните изменения. За съжаление обаче ние все още не сме ги видели. Очакваме да видим единната позиция на вашата комисия по тази изключително важна тема. Благодаря за вниманието. Благодаря ви. Сега да чуем докладчика. Благодаря господин председател, благодаря и на колегите, на докладчиците в Сянка, както и на комисията за направените коментари по моето становище. Трансатлантическото партньорство е от полза за Европейския съюз, ако погледнете цифрите, ще видите, че ще се увеличи търговията с САЩ. Ние сме много по-отворена економика, отколкото нашите американски партньори в търговските отношения. Така че едно добро търговско споразумение ще е от полза за Европа, за европейския бизнес и ще доведе до нови работни места. От политическа гледна точка може да не сме съгласни за степента на регулиране. Това не се решава само тук, но и на други форуми. Всеки има право да регулира на съответното равнище в финансовия сектор, така че подкрепям казаното от комисията. Благодаря на зелените. Да, може да обсъждаме правилата за възлагане на обществени поръчки в Европа, но именно това се опитвам да разгледам своето становище – Интересно е да видим различния достъп до пазара на обществени поръчки в Европа. Една от целите ни е да има равен достъп до този пазар, защото сега има абсолютно неравенство в това отношение. Полусните изменения а именно забраната на продуктите на финансовите пазари, за мен това е част от правото на регулиране. А ако искате да забраните даден продукт, може да го направите. Не смятам, че това противоречи на текста в настоящия му вид. Просто подчертавате това, което аз искам да кажа. Ана госпожа Дот бих искал да кажа, че да, съгласен съм. Важно е непрекъснато да подчертаваме, че трябва да се поддържат европейските стандарти и ценности. Нашата демократична система е от съществено значение и това трябва да продължи да е така. Това въжи и за търговските споразумения за САЩ. За ползата за малките средни предприятия нещо, на което се справи Европейската комисия – Важно е, защото малките и средни предприятия водят до заета, заетост в Европа. Те създават над 80% от заетостта тук, така че е важно те да бъдат подкрепени. По сътрудничеството в областта на регулацията. Да. Добре е да обсъдим нещата с нашите партньори но правото на регулиране и стандартите в това отношение са в нашите правомощия. И да, отново Европейския парламент трябва да упражнява пълен контрол. И всичко е в съответствие с договора. Това се отнася и за механизма ESDS, е ако има такъв. Преговорите е такът в момента и в Финта се обсъжда темата, ще има и окончателна дискусия. Та това тук са просто минималните изисквания на нашата комисия. И накрая, бих искал да кажа, че обсъждахме как три пъти повече инвестиции има от САЩ в Ирландия, отколкото в Китай. Това е просто един пример. Изключително важна е интеграцията в економическо отношение и тя ще бъде в полза и на двете страни. Да, има някои златни правила, които ще завишат стандартите в някои отношения, ще повишат прозрачността и правовата държава. Благодаря на всички колеги и на докладчиците за изключително конструктивното сътрудничество. Also eigentlich ist es nicht üblich, nach dem Schlusswort des Berichterstatters nochmal das Wort zu erteilen. Ich würde Ihnen empfehlen, das... Обикновенно не даваме на никого думата, след като чуем докладчика. Съвсем накратко, господин председател. Добре, нека да приключим за днес. Казва председателя, ще се видим отново утре в 9 часа. Ще гласуваме и а, по тази тема. Утре след обяд в 4.30. До утре.